Sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Уважаеми госпожи и господа, добър ден! Надявам се, че сте сложили слушалките. Започваме с заседанието с съобщение на председателя след заседанието на координаторите вчера доста е, е, наситена беше програмата и затова ще има много съобщения. Първо, докладчик относно процедурата за снемане на имунитет на Юрген Крайцман е, ще бъде господин Сперони. При снемането на имунитета на господин Спирос Парелис ще бъде пак господин Сперони, докладчикът. А що се отнася до следващият докладчик за снемане на имунитет, там по писмен път ще определим докладчика. Господин Спигениев и неговата процедура за снемане на имунитет е, ще се поеме от господин Рапкай. Като тук е, смятаме да информираме ръководството, председателството на Европейския парламент е, за това, че най-вероятно полският орган, който се обърнал към нас с такава молба и който е поел всъщност определени задачи в тази връзка, не е оправомощен за това. Средносрочният преглед на Стохолмската програма ще поеме господин Берлингуер. Моята скромна личност е определена за международното частно право във връзка с въпросите на заетостта. След това господин Шокро ще бъде докладчик по становище за споразумение между Европейския съюз и Руската федерация за прекурсорите. Госпожа Лихтенбергер ще поеме мандата във връзка с трилога с съвета по бюджета за 2013 година. Господин Лейне ще поеме становището относно член 7 е, по правилника за процедурите. Господин Рабкай ще поеме становището във връзка с препоръките на Европейската служба за външна дейност. Господин и за становището за защита на потребителите. Госпожа Тайн ще поеме становището във връзка с молбата, която получихме от председателя. Съобщавам заглавието на английски. Една weiteren Kundgebung. Wie... Темата е свързана с Камерата на общините. И още съобщение трябва да направя. През март на 19.3 от 15 до 18.30 ще проведем едно допълнително, непредвидено в предварителния календар на заседанията съвещание. Отбележете си го. И освен това, на 9 и 10 октомври заседанията са отказани, но на 14 и 15 е, октомври от 15 до 18.30 ще проведем е, заседания и а, освен това през ноември ще има едно допълнително а, полудневно заседание също. Така че това са а, доста съществени изменения, които трябва да имате предвид. Освен това, координаторите взеха и други решения във връзка с е, становища на правната комисия по доклади по собствена инициатива на АВКО по интересни теми. А, а именно а, е, теми свързани с а, е, концесиите на част от държавите членки във връзка с законодателството на Европейския съюз. Т.е. какво се случва а, точно в тази сфера от гледна точка на е, въздействието върху законодателството и правните аспекти. Въпросът е много интересен. Няма да се изготвя становище е, от нашата комисия във връзка с укрепването на общата позиция по отношение на взаимоотношенията ни с някои международни организации. Така че предвидения докладчик ще бъде разтоварен, а ние пък ще информираме комисията Инта за това. Освен това, координаторите предлагат ръководството на комисията да напише писмо и да го изпрати до председателя на Комисията по бюджетен контрол относно оправомощаването ни да подготвим доклад по собствена инициатива във връзка с разходите за обучение на служители. Ние смятаме, че всичко, което е свързано с обучението на служителите, би трябвало да се разглежда и от нашата комисия, така че трябва да разграничим компетенциите на Комисията по бюджетен контрол и нашата комисия. И така, това бяха най-съществените съобщения във връзка с вчерашното заседание на координаторите. Преди да преминем към точките от дневния ред, ще напомня, че още вчера ви казах, че днес има стачка в Брюксел. Някои вече са го забелязали. И е, стъчкуват и някои от служителите в кафенетата и е, другите е, така, столове и закусвални в парламента, така че ще трябва до третия етаж да слезете. Няма днес да ни се сервира кафе, ако желаете да получите кафе или чай. А сега във връзка с 14-та директива относно оценката на въздействието и възможността е, да получим някакви е, правомощия в тази връзка, ще помоля господин Дан да ни информира. Благодаря, е, госпожо председател. Съгласно искането на вашата комисия, ни приготвихме един проект документ за оценката на добавената стойност. Опитахме се да представим бизнес страната на, във връзка с законодателния доклад на комисията. Както в много и други случаи, Европейската комисия не се вслуша в това, което предлагаше парламента. В случая става дума за три резолюции, включително и доклада на господин Линен, на, ваш, и на вас, госпожо председател, обсъждан през юли миналата година. Опитахме се също така да направим оценка на въздействието на 14-та директива в областта на дружественото право. Да видим какво, как влияе тя на административните процедури. В подготвянето на нашата оценка на въздействието разчитахме на специализираните умения, на експерти, върху, на които възложихме тази работа, също така и на а, представители на London School of Economics. Както обикновено, опитахме се да видим какво е необходимо да се направи на европейско равнище и второ, да квалифицираме анализа разходи-ползи и какви ще бъдат ползите от директивата за тружественото право. В този случай подходихме малко по-различно от обикновено, поради е, съществуването на една важна оценка на въздействие от Европейската комисия през 2007 година, в което се казва, че е, е, представянето на предложение е приоритетна инициатива в работната програма на комисията. Значи, прегледахме състоянието на нещата в момента – Ясно е, че е, търговски дружества, които работят е, трансгранично, се сблъскват с сложни проблеми. Е, по отношение на седалището, различни страни подробно подхождат различно. Едни използват подхода реално седалище, други използват смесени подходи и така нататък е, е, някои изобщо няма а, а, текстове, които да режат това, а освен това юриспруденцията на съда е доста ограничена в този, а, в този област. Затова ясно е според мен, че съществуващото състояние на нещата е доста объркващо. Доколко става дума за свободата за установяване, при т.е. че търговското дружество може да избира къде да бъде инкорпорирано, в светлината на всичко това и като разгледахме а, доводите на комисията да не се предлага а, директива в светлината на тяхната оценка от 2007 година, а комисията има четири главни довода. Първо, че не е политически уместно да се предлага подобна директива. Малко трудно ни е да разберем този довод. Първо, защото свободата на установяване е една от четирите свободи на вътрешният пазар и корпоративната мобилност не трябва да бъде проблем на настоящия етап на европейската интеграция. Това първо. Второ, има предостатъчно а, свидетелства че заинтересованите страни искат да има ясно решаване на този въпрос. Консултациите от 2007 година до сега, аз напоследък започнах нов кръг от консултации, ясно е, че бизнесът иска търговските дружества да имат възможност да се преместват на нови места с по възможно най-лесен начин. И накрая, може би най-важното, групата на високо равнище от експерти, създадена в 2001 година, поиска комисията в спешен порядък да обсъди необходимостта от приемане на директива. Втория довод на комисията е, че вече съществуват правни инструменти, така наречения статут Societas Европея. Второ съществува така, също така и директивата за трансграничните сливания и според комисията всичко това дава възможност да се постигне целта за безпрепятствено преместване на търговски дружества от една страна в друга, но на практика не много фирми се възползват от съществуващите в момента възможности. Най-добрата статистически, надежда статистически данни, които получихме, показват, че само а, 69 е, от 1500-те дружества по силата на Societas е, Европея са се преместили. тоест 1,6%. Също така, едно такова пререгистриране, прехвърляне е доста бавно и скъпо. Необходимо е значи, в една страна фирмата да приключи дейността си, да се прехвърли в друга страна. Тук има 55 необходими процедурни стъпки, които трябва да се предприемат. А, а, а, фирмата Алианс оценява, че прехвърлянето, и на, прехвърлянето на нейната седалище, регистрирано седалище е би струвало 95 милиона. Третия довод на комисията а, искахме да видим как ще бъде резултата от а, телото Картезиал. То не е получило осветлението, което и вниманието, което комисията участва, очаква. И, е, в случая обаче легисла... законодателя трябва да предостави правните рамки, а не да чакаме съдебната практика в това отношение да го стори. Резултатът от делото Хартезил показва дори още по- в спешен порядък, че е необходима а, директива защото много остава в ръцете на националните законодатели, което несъмнено води до различно третиране на търговските дружества в различните страни. Особено когато става дума за дружества, които се местят от страни, където се взима преди понятието реално седалище към онези, които взимат предвид мястото на инкорпорирането на дружеството. И последният довод. Той е свързан с най-много трудности, защото няма достатъчно данни. Факта, че е толкова трудно търговски дружества да се местят ни води до заключението, че добавената стойност на директивата, която парламента би искал комисията да предложи, се дължи на фактът, че ще се намали цената на преместването и процедурите ще бъдат опростени. Опитахме се е, да квантифицираме всичко това, е, така доста консервативно. Смятаме, че около 155 милиона е, става дума за около 155 милиона, които ще бъдат спестени, ще бъдат спестени разходите от започване на ново място, а също така и разходите по сливане. В заключение, госпожо председател, ясно е, че е необходимо законодателство. Тук има една законодателна празнота а, по отношение на свободата на установяване. И а, може да премахнем оставащите трудности, пред свободата на установяване на търговските дружества. Благодаря за този много обстоен преглед и също времено кратък и стегната. Госпожа Тайн пожела думата. Аз самата също съм се записала и ще ви съобща моето мнение по-късно. Благодаря за представянето на изследването. Нека първо да задам един чисто технически е, въпрос във връзка с формата. Има ли превод на немски? Може ли човек да е, получи достъп по интернет до тази версия, ако има? И сега ще попитам е, дали данните действително са сравними. Тъй като в подчертано смесените системи, е, нещата е, са по-скоро на теория. Освен това, е, вие споменахте за възможностите за сливане, за преобразуване. Трябва да кажа, че на базата на моя практически опит съм стигнала до заключението, че е, обикновено това става при големите предприятия, които имат е, стотици милиона е, евро оборот, но в повечето случаи не става дума за големи предприятия. И очевидно ние нямаме все още уредба за малките предприятия с по-малък оборот. Господин Дан, и аз бих искала да ви благодаря на първо място за работата, която е извършена, както и за начина по който сте подходили към въпросите. Това съвпада с гледната точка на парламента по отношение на европейската добавена стойност. За нас бе важно, естествено, да получим становище не само от комисията по този въпрос, но и от трето независимо място е, и разчитахме много на вашите научно обосновани данни и заключения. Това, което ме интересува е как е, е, бихме могли по един по-сигурен начин да се справим с проблема с фирмите е, фантоми, с фиктивните е, фирми, които е, ние наричаме на немски почтенски кутии и как можем да предотвратим определени действия с правно последствие предприяти именно от такива фирми. Тъй като не виждам други заявки за изказване, ще помоля господин Дан отново да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Първо по въпроса за превода на немски. В момента, в който приключим оценката, тя ще бъде преведена на други ези. Ци, за съжаление, на немски все още не съществува, но ще съществува в момента, в когато това е възможно. Второ, по въпроса дали различните системи в държавите членки е, е, са съвместими една е, с друга. Е, както вие правилно казвате, в германското право са познати и двете теории, тази на учредяването и тази на реалното седалище. Имахме много детайлно обсъждане по електронния вариант на приложение 4. Има консултации, проведени по интернет и с удоволствие ще ви изпратя резултатите. Проблемът е, че съдът в Люксембург се е произнасял за местата, е, в които пристигат е, дружествата и се настаняват или се установяват, а не за местата, е, откъдето те тръгват. Значи, едната форма на единия край на установяването е напълно уреден в практиката, но друга, другия край на установяването липсва в съдебната практика и там има нужда от законодателстване, защото има законодателна празнота. Много са административните пречки, когато има фрагментиране на пазара. Много е трудно да функционират малките и средните предприятия, но трудности изпитват и големите предприятия. Ако има упростени процедури, ако има директива, вероятно положението ще се промени, госпожо Тайн. По въпроса на председателя. Дали ще допуснем дружествата от тип пощенска котия? Мисля, че е, тези въпроси ще зависят от начина по който ще се подходи към нормативния акт. Естествено, двата основни принципа недопускане на дискриминация и е, установ... гарантиране на реална е, свобода на установяване трябва да бъдат закрепени в законодателството. И е, ние, разбира се, ще се постараем да приспособим текста си в светлината на въпросите, зададени и от е, двете ви, и ще е, изготвим нов вариант, който, надявам се, в тези поне отношения ще бъде по-ясен. Още веднъж много сърдечно ви благодаря за отлично свършената работа. Сега би трябвало да помислим как ще е, действаме от тук нататък. Няколко думи от мен по този въпрос. Тази тема отдавна занимава и нашата комисия и пленарния състав на парламента. От предишния легислатурен период на сам. ние се опитваме по някакъв начин да накараме комисията да започне да действа и да представи нещо по-конкретно в тази връзка. Е, така че е, сега имаме възможност вече да внесем е, искане за устно запитване, съпроводено с резолюция. Това е, да кажем, инструментът, който бихме могли да използваме. След 2014 година комисарят, е, отговарящ по тези въпроси, ще може е, вече да бъде попритиснат малко повече от нас отново, за да не се забрави темата и да не потъне. Е, при всички положения си мисля, че в никакъв случай не бива да изоставяме темата. Напротив, трябва да продължим да настояваме да се работи по нея и ние сме тези, които очевидно активно трябва да насърчат и останалите институции. Нямате забележки и възражения, доколкото разбирам. И сега преминаваме към точка 18. И за това сега ще помоля господин Сайер, който е докладчик по темата, да вземе думата. Благодаря много, госпожо председател. Ето ни пак. Изправени пред въпроса за актовете по делегация и актовете за из... прилагане, който ни преследва от последния доклад, който приключихме. Много е, внимателно следим ставащото в парламента в тази връзка и наистина много се радвам, че комисията е решила да изработи доклад по собствена инициатива в тази сфера, тъй като много въпроси остава да бъдат решени. Има обаче една унгарска поговорка. Когато е, както знаете, ние сме били окупирани от монголите и от е, татарите в 13 век и когато са дошли татарите е трябвало да бягаме бързо и за това имаме тази поговорка. Когато нещо е спешно, но е, не чак толкова спешно, татаринът не ви диша във врата. Това казваме. За, тоест, решихме, че можем малко да се отпуснем, да си дадем време, да помислим за проблемите, да ги очертаем добре, е, имам е, предвид проблемите, свързани с актовете по делегация, актовете за прилагане и съотношението между тях. Съвсем очевидно Лисабонският договор внесе една много голяма новост за Европейския парламент – е, право на контрол с ясно разграничение между актове по делегация и актове за прилагане. През последните 4 години обаче ясно се е, видя, че не всички са склонни да тълкуват нормите на договора по еднакъв начин. Така че има проблеми, особено на ниво съвет. Естествено, съветът е, няма никакво желание да се откаже от правомощия, които до сега са му принадлежали изключително и които сега изведнъж се оказва, че трябва да дели с парламента. А парламентът е като че ли малко неопитен и често съветът се умява да ни изманипулира. Защото ние сме вторачени в конкретен доклад, по който работим, а не мислим за хоризонталните измерения. Почти всички имаме доклади, мислим си за конкретната тема и от това, което някак не заслужава нашето внимание във всеки конкретен случай, са процесуалните аспекти на нашата работа. И сега ще се опитаме да направим инвентар на ситуацията, така да се каже. Искам с този доклад да ви приканя да проведем една мозъчна атака, да очертаем проблемите. Няма да подхождам, ако мога така да се изразя, ортодоксално. Хубаво е да имаме добри декларации. Такива вече са приети има също и някои насоки, които е разработил съдът в Люксембург. Вече има известни разяснения по предходни решения на съда за разграничението между значими и не толкова значими или съществени и несъществени елементи на нормативни акти. Имаме и решение на съвета на председателите на комисии разработили сме така наречения четириетапен подход. Всеки път, когато критериите са спазени, парламентът трябва да настоява да се приеме акт по делегация, защото това е актът, който дава правомощия на парламента да контролира, а не да допуска акт за прилагане. Така че известна яснота вече има, но има и проблеми. Ще се спра сега на тях. Ще а, а, говоря а, за съвета още. Казах вече нещо отрицателно, че те играят игри. А, но не е само това. Те не само а, искат да запазят правомощията, а, за а, себе си. А, освен това, смятат, че в предварителната процедура някакси а, не се извършва достатъчно допитване до тях, а, не се взема предвид тяхното мнение. Това е нещо, което трябва да се реши освен това, ние трябва да защитаваме а, докладчиците си. Нашите докладчици а, имат интерес от това да доведат работата си до край. А, повечето а, пъти, когато съм говорил с хората, те казват, много ми е тежка темата. Домашни любимци, селско стопанство, а, много а, работим, много въпроси решаваме, но един въпрос остава нерешен. А, това е въпроса за актовете по делегация или актовете е за прилагане, но защо да го използваме, за да блокираме работата? Защо ние винаги да бъдем лошата институция? Това се случва непрекъснато. Има причина а, за това поведение. Трябва да създадем нещо като защитен механизъм за своите докладчици. Да не а, се злоупотребява с, с тях от другата страна в преговорите. Защото концепцията е добра. Съветът има константни процедури. Те могат да бъдат използвани и в държавите членки, защото в крайна сметка в съвета са представени националните правителства. те е, проявяват е, по-голяма е, осъзнатост, защото е, там е, все пак са представители на правителствата и те изхождат от една по-дългосрочна перспектива. Ние тук е, сме парламентаристи. На 4 години нашият състав се подменя и идват периодично много парламентаристи, които са съвсем нови и са без опит. Значи трябва да се знае, че е, има много голям интерес е, да се борим за актовете по делегация, защото тогава парламентът може да продължи да следи какво става с изпълнението на акта. Това е общо предложение, е, описание на ситуацията. Какво предлагам? Първо, да е, си дадем сметка каква е реалната ситуация, къде се крият проблемите, къде са големите проблеми. Предлагам да не а, е, говорим хубави приказки. Да, хубаво е парламентът да подкрепя решенията на съвета на председателите на комисии, но е необходимо и повече. Ако трябва, ще променим правилника, ако трябва, ще водим дела пред съда. Трябва да използваме всички инструменти на свое разположение. В консултация с всички вас съм готов да предложа всички възможни механизми. Заедно с секретарията на комисията съм предложил график – е, с цел да внесем този доклад в пленарно заседание през юли месец е, или през е, септември. Но пак казвам, татаринът не ни диша във врата. Така че по-добре да си дадем време да решим проблемите, вместо да претупваме доклада. Аз имам достатъчен брой доклади, за които съм поела отговорност. Моята статистика, така да се каже, е на много високо ниво. Въпросът сега е да помогнем на колегите, особено на онези в другите комисии, които не са така запознати с проблема за тези два вида актове. Необходимо е да спазваме известна прозрачност. Е, значи всички комисии трябва да знаят какво се работи. Трябва да има проектен екип, който да събира сведения и информация от други комисии. И също така съм предвидил а, обмен на становища с съвета на председателите на комисии. Ще се съобразя с тех, тяхното мнение. И разбира се, като работя по доклада, ще изхождам преди всичко от сътрудничеството с колегите тук в тази комисия. Много от тях са опитни колеги, работили са по темата, мислили са по нея. Мисля, че можем да проведем много ползотворна работа съвместно. И е, смятам, че това, което работим, трябва да доведе не само до теоретична яснота, но и да се опира върху практиката. Ние е, сме е, всички е, юристи, е, обичаме да приказваме много, но трябва да решим сега проблемите. Е, Практически не всички постъпват еднакво. Някои комисии са установили добра практика, в други комисии се работи по друг начин. Ако това им върши работа, защо да ги караме да променят начина си на работа? Но ако се появят проблеми тук и там, е добре да има еднообразен подход, а не всеки да върви в своята посока. Мисля, че това е задължение на а, настоящата легислатура. Да даде на а, парламента в следващия му състав след изборите нещо, с което може да се работи и което ни спестява проблемите, на които станахме свидетели през последните пет години. Благодаря за това много ясно становище е, по темата, господин е, докладчик. Сега господин Рабкай. Е, Госпожо председател, вие със сигурност си спомняте, че аз не съм приятел на и привърженик на докладите по собствена инициатива, но в този е, конкретен случай е, смятам, че докладът по собствена инициатива е не само полезен по тази тема, но и абсолютно необходим. Към това, което каза колегата Саер, ще добавя, че е, подходът ми харесва. Съгласен съм и с това, че няма защо да се разпиляваме в е, хубави и красиви и празни е, думи. На Една голяма част от докладите по собствена инициатива, които влизат в пленарна зала, след това попадат директно в коша и никой не се интересува от тях, защото и е, не носят е, така желаната добавена стойност. Е, но тук става дума за нещо изключително полезно, за това как ще се работи от страна на парламента и в духа на нашите принципи и правила за работа с новите инструменти. И как ще е, установим сътрудничеството, взаимодействието с другите институции защото действително ние знаем как протича законодателната процедура по различните видове актове тук в парламента, но когато става дума за хоризонталното равнище, вече нещата опират до работата съвместно с други институции. И сега вече пред нас се откриват много нови възможности, не само от експертна гледна точка, но и по отношение на целият арсенал от инструменти и е, целият спектър от сътрудници, е, които можем да включим в работата. Наистина, спектъра е изключително голям, така че е, би трябвало да се концентрираме върху най-същественото, върху определени въпроси, защото все пак потенциала, с който разполагаме, не е неограничен. Правилника за дейността, естествено, и трябва да знаем, че има една пряка отговорност по отношение на делегираните актове. А по отношение на другите има, така да се каже, една ротационна система при е, е, определянето на е, водещите комисии или органи, както и в рамките на досегашната така наречена процедура по комитология. Да, добре. Комисията обикновено внася някакви съобщения и доклади, но обикновено те позакъсняват. Спомням си доклада във връзка с процедурата по конкурент корупцията, който закъсня. Толкова много закъсня, че вече беше абсолютно излишен. А ако след една година, след като проблема вече е решен е, по друг начин, е, излезеш с някаква резолюция или препоръка в един доклад, просто няма никакъв смисъл от него. Така че колкото е възможно по-бързо, трябва да се е, работи, за да бъдем актуални 291 е членът за тези доклади и 290, ако не се лъжа също. Така. Независимо от това дали става дума за делегирани или за изпълнителни актове, е, при всички положения там първо трябва да се е, вземат и решение за това каква част от тези актове влизат в е, основните, базовите е, правни актове. Необходима ни е, може би, една оценка чисто количествено, за да можем след това да направим и съответните качествени заключения, заключения по отношение на качеството на актовете. А какво се случва е, в случаите по е, член 290, когато съдът отхвърля един от основополагащите актове, от базовите актове? Това е интересен въпрос и освен това е, би трябвало политическите групи, но също и докладчикът е, да поеме задачата да се организират нещата, за да е, помислим всички, да съберем е, колкото е възможно повече мнения и коментари по въпросите и в политическите групи, и вие, господин докладчик, в рамките на групата от докладчици в сянка, е, с които ще работите и координаторите. Е, аз поемам ангажимента за моята политическа група да направя това, да направим нещо като брейнсторминг мозъчна атака по тези въпроси, именно с координаторите във всяка и колегите, които очевидно могат да ни помогнат с някакви идеи. И след това вече на двустранна или многостранна основа ще обменим а, информация с а, докладчика, с господин Сайер. В крайна сметка а, много показателен обикновено е е, броят на внесените изменения, след като докладът вече е представен в е, първата си версия на колегите. Е, ако всичко е добре подготвено, добре обмислено, обикновено броят на измененията след това не е чак толкова голям. Госпожа Тайн, темата е много важна. За съжаление, това не се признава и не се осъзнава от много колеги от други комисии. За една голяма част от тях това всъщност не е съвсем не е ясно. Не е ясно колко съществена е темата. А, все още много колеги не са разбрали, че всъщност става дума за една по-скоро политическа тема и то много важна политическа тема, не толкова за правна тема. Аз съм една от тези, е, които смятат, че би трябвало да се откажем от правомощията по отношение на делегиране на законодателни правомощия, т.е. от делегираните актове и да ги оставим само там, където без тях не може, както се казва. Наистина, показателна ще бъде една статистика на делегираните актове до този момент. В реглам... По отношение на а, акта за защита на данните, на личните данни, а, е, ще ви кажа, че до този момент има 45 а, е, актове по делегация. И това е, така да се каже, един вид злоупотреба, според мен. Може би е малко силна думата злоупотреба, но наистина 45 актове по делегация. Това е прекалено, наистина. Е, имахме трилог във връзка с тълкуването на законодателството, на законовите текстове. Говорим и за това какво всъщност е делегиран акт. Правните служби на съвета и на парламента в момента се спорят по дефиницията на акт по делегация, акт по изпълнение. Най-вече актовете по делегация създават проблеми. Това мога да ви кажа, независимо от това, че имат конфиденциален характер преговорите. От Берлин ми сигнализираха, че на 6 март следващата, последващата седмица тук е, заедно с е, господин професор Майер ще организираме една проява. Ще дойдат е, корифеите в тази област и ще разгледат различни по-специализирани теми, свързани с безопасност на храните, прехрана и много други. Е, на пръв поглед темата изглежда чисто юридическа, но всъщност темата е много политическа, както ви казах. Е, с е, делегираните актове всъщност е, е, могат да се изпратят различни послания и могат и е, да се нарушат много от нещата, които вече сме регламентирали. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че знам доста много по този въпрос, тъй като в нашата Конституция от 1948 е, година е, имаме подобни актове. Актове по делегация, законодателни степени, е, които зависят от решение на президента на републиката. Тоест имаме доста много опит в тази област. Конституционният съд е, на Италия също не е един път е взимал решение, има практика на съда. Винаги, когато има прекалено много делегиране на правомощия, е, сме свидетели на това напоследък, беше отменен един акт, защото правителството излезе извън правните рамки, рамките на делегиране, които парламента му беше предоставил. Тоест, ако погледнем това, което става в Италия през последните 50 на години, то може да бъде полезен пример. Не мисля, че става дума за конфликт между парламента и другите институции – не става дума да защитаваме докладчика или парламента. Въпросът е да защитим правата на гражданите. Законодателните актове имат за цел да подобрят живота на отделния гражданин, на бизнеса и на Европа като цяло. И много често има противоречия по отношение на това кой какво трябва да свърши. Членовете на закона обаче са абсолютно ясно. Делегирането става чрез законодателен акт. Ние, ако не искаме да делегираме дадено правомощие, ако искаме сами да свършим работата, тогава трябва да внимаваме да не даваме прекалено широки делегирани права. Защото се работи възоснова на делегираните права, които сме дали. Разбира се, съществува и Люксембургският съд, но има и право на оттегляне. Тоест, не бихме искали да прехвърляме прекалено много права на други институции. А, но съществува и, и процедура за оттегляне, ревокация, а, а, съгласно договор. Благодаря, господин Сперони. А сега ще дам думата на представителят на комисията. И след това ще гласуваме. но а, точките, които остават преди гласуването, ще обсъдим след това. А, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на господин Сайер за това, че отново се заема с този въпрос. Ние с удоволствие работиме с него в миналото. Ще бъде удоволствие да работим и този път по този хоризонтален въпрос. Как разглеждаме състоянието на нещата в момента? Това е като за една, дали чашата е наполовина празна или наполовина пълна. От положителната страна трябва да кажем, че сме приели редица инструменти, включително а, а, системи за а, делегиране, както и за актове за изпълнение. Комисията е приела също така и редица актове по делегация, без всякаква трудност. И това е важно не само за съвета. На практика не, това, всичко това не създава проблеми. Винаги консултациите се провеждат както следва, парламентът бива информиран и в момента нямаме възражения нито от страна на парламента, нито от страна на съвета. А, това е по положителната страна. В отрицателното блюдо на везните а, най-важната трудност, както господин Сайер посочи, пък и други го казаха, това е разграничаването между какво трябва да се делегира и какво трябва да бъде а, а, правомощие за изпълнение. Значи не искаме да стигаме до недобри сделки. И целта тук е не е някакъв математически сбор, защото става дума за един правен въпрос. Това разграничаване има правно значение и ако сбъркаме, това ще има въздействие върху всички актове, прияти в последствие. Какво виждаме, какво показва практиката? Тя показва, че някой път се дават правомощия за изпълнение, изпълнително правомощия, които всъщност би трябвало да бъдат делегирани правомощия. А това трябва да се почертае. Не и обратното. Също така, ще бъде важно да продължим да работим заедно с съвета, за да се опитаме да напреднем в нашия междуинституционен диалог, за да постигнем по-нататъчно разбиране на това разграничение между актове по делегация и а, е, изпълнителни актове, актове за изпълнение. Сега вече имаме достатъчно опит, за да имаме един казуистичен подход, да може да обсъдим на тази основа нещата и да възприемем един хоризонтален подход. за да може да а, е, помогнем а, е, за решаването на всички въпроси, включително и от тези, които сега са свързани с многогодишната финансова рамка. Тоест, ние защитаваме становището, че трите институции трябва да направят нови крачки напред в разработването на тези критерии на хоризонталният подход. Благодаря, господин Саер. Благодаря <clears throat> за вашия принос. Съгласен съм с колегите които подчертаха, че вече разполагаме с повече опит, отколкото в миналото, но трябва да кажа, че в парламента има така известно разочарование от решаване на този въпрос, макар и проблемите да са по-малобройни. А както ясно каза представителят на комисията, много от проблемите сме решили, имаме вече натрупан опит, не малко натрупан опит, но остават и проблеми, които трябва да се решат също така очакваме съдът да реши проблеми, където нашите позиции се различават. В някои случаи комисията ни съди, защото ние сме приели нещо, което смятаме, че е наше право. И в такъв случай са изправили при доста сложно. Сложни проблеми. Съгласен от с колегата Рапкай по отношение на докладите по собствена инициатива. не трябва да си губим времето, да, обсъждаме, след това никой да не слуша това, което казваме. През последните години, особено когато става дума за необходимостта от спешни решения, има тенденция да минаваме само с първо четене. А до второ четене се стига само когато съответният е, акт по делегация или за изпълнение а, а, изиска това. Това обаче забавя работата. А, когато проверявахме пълномощията, Да, е, станахме свидетели на именно на това. Значи нашите колеги са изложени на подобен натиск, трябва да видим как може да ги защитим. Може би това може да стане чрез всякакви промени в процедурните правила. Ценя а, усилията на, господина Тайн, на, на госпожа Тайн в тази област. Защото когато решаваме какво да направим, дали да регулираме в рамките на съответните актове или да делегираме тези права, това е също нещо, което е, е много важно. Парламента не може да влезе във всички подробности. Но когато решаваме да не, да не правим това сами, имаме две възможности. Делегирани актове, при които запазваме контрола си върху нещата или актове за изпълнение, при които губим контрола. Ние не сме единствения законодател и разбира се зависим от дейността на останалите съзаконодатели. Аз няма да присъствам, тъй като Жозеф Дол ме помоли да председателствам групата, на заседанието на групата на е НДП. Но ценя сътрудничеството на всички колеги, ценя готовността на сътрудничеството на комисията. Сигурен съм, че ще може да решим проблемите и аз самия съм готов да проявя гъвкавост да, да помогнем на колегите, включително не за другите комисии. Това е и целта на този доклад. Благодаря. Благодаря ви. И така, стигнахме до гласуване. Виждам много добре кой е, е тук, кой не е. Мога да обхвана цялата зала с поглед и затова смятам, че няма нужда да правим е, пробно гласуване. Започваме с първото становище на господин Стоянов. Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници. Е, господин Стоянов, не е тук в момента. Той вчера съобщи, че не може да присъства. Ще ви помоля обаче да при... Да не забравяте електронните карти, естествено. Толкова е ясно, че няма нужда дори и от електронни карти. Затова нека да гласуваме с ръка, моля ви. Кой е за становището, подготвено от господин Стоянов. Не, не, е, извинявайте, малко поизбързах нещо, като че ли ми се ще е колкото е възможно по-бързо да свършим. Има изменение 9, което трябва да гласуваме отделно. Кой е за? Против? А, за съжаление, обаче резултатът не е ясен. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 4. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 10. За, против, приема се. Пето изменение за, против, приемат 11 за, против. Налага се проверка с електронни карти. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Да, не всички са донесли картите си. 8 гласа за, 7 против. Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 7. Кой е за? Кой е против? Приема се. Първо изменение. Кой е за? Кой е против? Трябва да направим проверка. Струва ми се, че се прие, но не съм абсолютно сигурна. Девет за, 6 против. Приема се. Моля, вдигайте ясно глава. Осмо изменение за, против. Приема се. Второ изменение за. Против. Отхвърля се. Трето изменение на докладчика. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Окончателно гласуване с електронни карти. Естествено ще имаме предвид и гласовете на тези, които не са донесли картите си. Край на гласуването. Приема се единодушно поздравление за докладчика. Господин Стоянов, както ви казах, днес не е тук. А сега преминаваме към правните основания програми за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия. Желая ли някой да вземе думата? Госпожа Лихтенбергер. Да, благодаря ви. Струва ми се, че трябва много прецизно да подходим в този случай, тъй като правната служба присъства. Ще помоля правната служба да ни информира за своето становище. В случая става дума за е, протоколите за присъединяване. И това според мен е наистина един странен подход. Е, да вземем е, като правно основание протокол е, към договора за присъединяване. Струва ми се, че в този случай така създаваме прецедент. прецедент. Е, можем ли да смятаме, че това наистина е, представлява достатъчно основание за е, правна сигурност? Не трябва ли всъщност да вземем договора за Евратом като правно основание? Има заключения на Европейската сметната палата във връзка с изразходването на средства по програми за подпомагане на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва. И те наистина са тревожни, тези заключения, за които е, говори Сметната палата. Освен това, Итре знае, че отложи гласуването, така че и ние, струва ми се, бихме могли да си позволим един по-подробен анализ. Благодаря, госпожо Лихтенберг. Е, ще дам е, възможност на правната служба да ни информира за своето становище. Естествено, надявам се, че има представител на правната служба сега. Благодаря. Госпожо председател, просто малко се забави превода и го изчаках. Разполагате с регламент на съвета за извеждане от експлуатация на ядрени електроцентрали в България, Словакия и Литва. Регламентът се опира върху член 2 3 от договора за Евратом, така наречения принцип на гъвкавост. Извеждането на тези ядрени мощности от експлоатация е следствие от акта за присъединяване, сключен през 2003 година. Този акт предвиди финансова подкрепа за България и Словакия, която трябваше да приключи през 2006 и 2009, ако не се лъжа. Докато за Литва имаше специфичен протокол 4, който не бе така ясен, ако мога така да се изразя. Какви са последиците? Няма съмнение, че що се отнася до България и Словакия, единственото правно основание да се вземе решение за финансова помощ тук е член 2 и 3 от е, договора е, за Евратом. Докато за Литва има възможност да се използва или същото правно основание, или протокол 4 към акта за присъединяване на Литва. Правната служба е на мнение, че протокол 4 не съдържа краен срок, но графикът по член 3 е пряко обвързан в финансовата перспектива. Протоколът, който е изготвен през 2003 година, е съобразен с финансовата перспектива от този период, 2000 до 2006 година и следващия период, 2007-2013 година. ние четем член 3 от протокол 4 по същия начин, по следния начин всъщност, че може да се опира финансовата помощ върху този протокол досежно тези два финансови периода но след това, след тези два финансови периода, трябва да се използва договора за Евратом. Това не означава, че не е възможно да се отпусне финансова помощ след изтичането на тези срокове, а просто правното и основание ще бъде различно. Вместо да се използва протокол номер 4, свързан с акта за присъединяване, квалифицирано мнозинство от съвета, без консултация на парламента, Съветът може да използва сега процедурата по договора за Евратом, което означава единодушно решение с консултация на парламент. Сперони. Благодаря, господин Сперони. Благодаря, госпожо председател. Една от първите думи, използвани от господина, от правната служба беше думата мъгляв или неясен. Не е ясно какви норми са приложими тук, защото са много различни преценките на съвета, комисията и техните правни служби. Така че аз като докладчик също имам трудности с тълкуването на правилата. склонността ми е да не се съглася с това, което казва нашата правна служба. Не, че не им вярвам, но като се има предвид, че нормите са комплексни и неясни, бих предложил да да приложим акта за присъединяване, в частност член 4 от него, защото там се предвижда, че финансовата помощ може да продължи до 2016 година, а и след това. Не е ясно дали има някакво ограничение, лимит. Аз бих казал, че няма лимит. За, няма предел за тази финансова помощ. Госпожа Лихтенбергер, още веднъж. Съгласна съм с господин Сперони за това, че нещата наистина са твърде комплексни и сложни. Но все пак в някои случаи трябва да си зададем въпроса каква е целта. Целта е ясна. Ние бихме желали да гарантираме е, изразходване на средства, отпуснати от Европейския съюз, под предназначение, т.е. за целта, за която са отпуснати. Това е, в крайна сметка, нашата цел. Но ако си спомняте колко противоречиви бяха мненията във връзка с присъединяването на тези държави, няма начин да не си спомните и за това, че една голяма част от възраженията бяха свързани с много старите електроцентрали. И по тази причина комисията е предвидила някакви помощи за електроцентралите и за извеждането им от експлоатацията. Естествено, че би трябвало да имаме предвид и а, финансовите а, перспективи и да избегнем неясноти в това отношение. Бих предложила просто да отложим гласуването първо да проведем следващия път на следващото заседание една много по-задълбочена дискусия и след това да гласуваме. Председателката. Да, темата е комплексна. Това стана ясно и от е, изказванията на колегите. Ние все пак в един миг трябва да вземем решение. Не можем непрекъснато да отлагаме нещата. И затова сега ще ви попитам – а, смятате ли, че а, не е възможно да гласуваме сега? Госпожа Лихтенбергер е против. Останалите обаче не са против. И за това подлагам на гласуване темата. И така, нека да гласуваме по становището, е, представено от господин Сперони. Кой е за? Кой е против? Приема се. bevor wir da jetzt in, verfallen zum... Ähm, Много ви моля, не се впускайте в е, разговори помежду си. Е, нека да гласуваме сега последващата точка. Отново господин Стоянов е докладчик. Изменение на директива 2666. Кой е за? Против? Приема се. И така, приключихме с гласуването за днес. Благодаря още веднъж на господин Балтасаре. да отложим неговата тема във връзка с запора върху банковите сметки за времето след гласуването. Моля всички от тези, които искат да напуснат залата, да го направят бързо и тихо. Bene. Grazie, Presidente. Благодаря, госпожо председател. Това предложение е предложение за нов консервативен правен инструмент – а именно Европейска заповед за запор на банковите сметки. А, това е альтернатива на съществуващите сега национални процедури. Намерението е да се гарантира ефектът на изненадата в прилагането на тези решения. Така че ако длъжникът реши да изтегли пари или да ги прехвърли в друга сметка, да не може да направи това. Тоест искаме процедура, която е достъпна, а, преди да се получи заповед за а, принудително плащане. Трябва да има, т.е. процедура за замразяване, запор върху сметките, преди да бъде изслушан длъжника, за да може да се предотврати прехвърлянето на средства от една банкова сметка в друга. Както пролича от дебата, който имахме до сега по този въпрос, ключовият въпрос е нуждата от по-добър баланс между интересите на длъжника и кредитора. От тук е, идва и значението на изне, изненадата т.е. неочакваността на подобна заповед. До сега, според мен, имаше доста много права за онзи, който искаше да се наложи запор и недостатъчно защита за неговият обект. Тоест, внесли сме някои изменения, за да възстановим балансът между длъжника и кредитора, на правата между длъжника и кредитора. В, обаче в извънредни, а доказани случаи, трябва да има възможност правните власти да издадат призовка, за да установят дали съответните искания са изпълнени. И тук е необходима и малко по-голяма точност относно условията, при които може да се издава подобна заповед за запор, дали има достатъчно доказателства за нейната необходимост, също така и доказване на съществуването на дълг. А също така, за да може тази заповед да се използва достатъчно отговорно, имаме едно изменение, съгласно което кредиторът ще бъде финансово отговорен пред длъжника, ако по една или друга причина решението бъде анулирано, обърнато, изменено и така нататък. Тоест кредитът трябва да даде, да плати достатъчно гаранция, за да може да осигури, че ще компенсира длъжника за всякакви възможни щети, нанесени от заповедта за запор, която след това е отменена. Е, всичко това е в рамките на нашите опити да установим баланс между длъжника и кредитора, правата на длъжника и е, кредитора. Друг въпрос е свързан с разкриването на информация относно банковата сметка на длъжника – да не се разкрива информация, която няма отношение към случая или която нарушава изискванията за банкова тайна. Също така смятах, нетнахме, че е уместно да изключим от обхвата на прилагането на приложението случаите, когато става дума за наследници и наследяване. Смятаме, че ако разпрострем силата на този инструмент е, и върху тези права, той ще бъде прекалено широк и няма да можем да осигурим достатъчно гаранции за договорите за продажба и международната търговия. Необходимо ще бъде, разбира се, и оценка на въздействията да се направи, ако искаме да вървим в тази посока. Също така а, трябва да имаме дефиниция на банкова сметка. Ако искате да наложите запор, а, трябва да се знае дали това ще въжи само за банковата сметка, защото има различни начини за оценка на активите в, в всеки момент. Един финансов инструмент, ценна книга, примерно акция, Нейната стойност варира в зависимост от борсата. Ще кажа, че 26 феврари, вторник, е срокът за внасяне на изменения. Искам да благодаря на колегите, които помогнаха и допринесаха за подготовката на приложението. С радост ще приемем всякакви предложения за изменения. Това е много важен, важен елемент за функциониране на вътрешният пазар. Този инструмент се, а, се улесни международната търговия, трансграничната търговия. Благодаря, господин Балдасари. Господин Берлингер, госпожа Тайни, след това господин Сперони. Нашата група споделя общата насока, която е възприял докладчикът. Това е важен и необходим инструмент. Винаги сме били съгласни с докладчика, че е необходимо да се установи баланс между двете страни в случая. и. Защото предложението на комисията е в а, полза, преди всичко в, в, в полза на а, кредитора. А господин Балтазари в случая прави крачка, важна крачка в правилна посока. А, и по-конкретно, <clears throat> ние ще внесем изменения, предложения за изменения, за да помогнем за усъвършенстването на документът. Да се осигури повече защита, по-голяма защита. Съгласни сме с докладчика, че примерно член 12 е правилно формулиран. И разбира се, въпроса за неприкосновеността на личните данни също трябва да бъде решен, особено по отношение на информацията, която се разкрива във връзка с текущите сметки. И а, трябва властите да играят по-голяма роля при прилагането на правилата за предоставяне на информация. Ще има и други изменения, но общо взето ще следваме насоката, очертана от докладчика. Благодаря. Благодаря. Госпожа Тайн. Сега ще говоря в двойно качество. От една страна ще представя становището на докладчика в сянка е, на моята политическа група, либерали и демократи, който днес не може да присъства. И ще направя и няколко забележки от мое имене. Първо, бих желала да ви се извиня за това, че не мога да присъствам днес, е написал моя колега. Благодаря на докладчика за конструктивното становище, което според мен като цяло отговаря на изискванията. Изключително важно е изискването за е, оценка на въздействието и е, желанието да се обхване е, и е, е, проблематиката, свързана с е, съпружеската съобщност е, при правото на собственост, както и в случаите на е, регистрирани партньорства. Много важно е, е прилагането да е, бъде добре гарантирано, тъй като е, темата е много сложна и да се гарантира баланс в правата на ищеца и ответника. Съществува необходимост да се спазват много точно изискванията и е, които също прецизно да бъдат е, формулирани във връзка с случаите, в които е позволено използването на Европейската заповед за върху банковите средства. Е, много съществено е да се уточнят е, е, точно и разходите, проистичащи от прилагането на процедурата, да се вземат поред вид и е, коментарите на Европейския надзорен орган за защита на личните данни. При всички положения, в случаите на прилагане, които нарушават правата на едната или на другата страна, трябва да се извърши много съществена проверка. И така сега от мое лично качество ще кажа, че някои от колегите, и, е, които, е, към които принадлежа и аз, е, смятаме, че длъжникът не е достатъчно защитен аз смятам, че би трябвало да се извърши оценка на въздействието във връзка с взаимоотношенията между съпрузи или партньори в регистрираните партньорства. Както това е споменато и в нашето становище, всичко това естествено след това ще бъде отново проверявано и оценявано на практика. кредиторът е, гарантира е, поне съгласно е, предложението в момента, че са на лице съответните изисквания и може да удостовери твърдението, че има дължими суми към него. Но, що се отнася до отговорността, мисля, че е, бихме могли е, да предвидим и допълнителни изисквания. Е, случаите на изключение е, се отнасят най-вече до случаите, в които без изслушване на е, е, ответника съдът би могъл да вземе решение. Е, тук естествено трябва много точно да се регламентират предпоставките, при които това е възможно. Трябва да са налице надлежни доказателства за това, че представените данни от ищеца отговарят на действителността. Имайте предвид колко тежки са последствията за длъжника. Ако става дума за малко или средно предприятие, то действително може да изпадне в състояние на неплатежоспособност и да обяви несъстоятелност, именно поради това, че сметките му в продължение на месеци наред, докато тече производството, са под запор. Освен това, трябва естествено да предпазим и ищците, кредиторите от изкушението по-честичко да прибягват към това средство и да се опитват да го да се издействат някакви изпълнителни основания и решения от съда, отколкото това е абсолютно необходимо. Струва ми се, че би било добре е, малко да отложим срока за внасене на изменения към становището. Е, за сега този срок е 27 февруари. Бихме могли да го удължим до края на седмицата. Е, много, много моля за това, ако е възможно, естествено. Господин Сперония, след това госпожа Лихтенбергер. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че инициативата на комисията е добра и че докладчикът е свършил хубава работа. Разбира се, както и самия той посочи, необходимо е да се възстанови балансът между кредитор и длъжник. Балансът на техните правомощия което да е лесна работа. За Разбира се, решение може да вземе и съдът, но не винаги това е гаранция за равнопоставеността. Сега, примерно, когато става дума за съвместна сметка, обща сметка, която примерно е на 10 души едновременно. Питам се, може ли да се наложи запор само върху част от нея, която отговаря на съответния длъжник? Има случаи на разплащателни сметки. Например, един Белгийски адвокат трябваше да от, открие сметка на трето лице, така наречена сметка на трето лице, т.е. където се влагат пари, които техните клиенти плащат за покриване на разходите. Тези средства не са на разположение на титуляра на сметката, те са на разположение на трето лице и това също трябва да се вземе предвид. Друг е, въпрос е какво става дума с сметките, по които се влагат е, ценни книжа. Има различни начини за внасяне на средства в една банкова сметка. Най-простата форма е разплащателната сметка, но има и депозитни сметки, има и спестовни сметки, които се различават от текущата сметка. И ще се, към тях ще се прилагат ли правилата, за които говорим тук? Името им е различно, но много пъти те действат подобно на разплащателни сметки. Сега, когато гледаме, примерно, себе си, аз не държа особено много пари в разплащателната си сметка, но имам сравнително доста много средства в, в спестовната си сметка, защото разбира се, там получавам лихва. Сега, ако вие искате да направите запор или по някакъв начин да вземете пари от моята текуща сметка, не можете да го направите лесно, защото там няма особено много пари. Така че, вероятно, трябва да помислим за альтернативни възможности. Колегите с право споменаха, че примерно едно дружество държи пари сметката си, за да може да плаща разходи, да, да плаща заплати и така нататък, да се разплаща. Но трябва да помислим дали не може да бъдат замразени и други активи, примерно движима собственост или някакви други активи. Така че този запор да се прилага не само върху текущата сметка, но и не само върху кешови е, наличности, но и върху други активи. Но разбира се, е, е, това не значи, че трябва да има цялостен запор или замразяване на всички активи на дадено дружество. Госпожа Лихтенберкер, няма да говорите, не искате думата. Добре, благодаря ви не, че не искаме да чуеме какво имате да ни кажете, но а, ако се откажете да се изкажете, ще ускорим работата. Нека сега представителката на комисията да чуем. Благодаря, госпожо председател. Комисията като цяло приветства проекта на доклад. Както бе казано от е, членовете на комисията, намираме е, за положително, че той подкрепя общата идея на проекта на акт и в общи линии е, запазва общата архитектура, предложена от комисията, що се отнася до определението на случаите с международен елемент, юрисдикцията, и, и идеята за това да съществува възможност да се иска информация за сметката. Според нас всичко това е много положително. По отношение на основния въпрос за баланса между правата и задълженията на кредитора и длъжника, и предложенията да се наклони везната повече към длъжника, ние сме казвали и тук, а и в е, съвета, е, че сме открити към предложенията е, за подобряване на възможностите на длъжника, стига това да не навреди на резултатността на производството. В това отношение с удоволствие бихме приели и измененията за преформулиране на условията и идеята да бъдат предвидени някои специфични изключения от е, правилото за е, даване на обезпечение и е, също така идеята да се измени принципа за сигурността. Ние обаче не бихме се съгласили с общо изключение от изненадващия характер на производството. Самия докладчик в уводните си слова подчерта колко е важен този фактор за резултатността от производството, да има елемент на изненада, да се остави свобода на преценка на съдията във всеки конкретен случай дали при наличието на изключителни обстоятелства да призовава длъжника, може да доведе именно до така, такова намаляване на резултатността. В някои държави членки имаме съмнение, че съдиите няма да спазват елемента на изненада, защото националните им законодателства не го прилагат и не го познават този елемент да се предупреди длъжникът, е, че е, ще му бъде връчена заповед е, за запориране на сметката, най-вероятно ще доведе до една естествена последица, когато заповедта за запор стигне до банката, в сметката да няма пари. Е, ние е, сме склонни да мислим за изключения от изненадващия характер на производството, но те трябва да бъдат много стриктно формулирани бихме е, мислили за изключение само когато няма риск от разпиляване или укриване на авуарите по сметката. Такива ситуации има, както се видя по време на преговорите в съвета. И въпросът е как те да бъдат дефинирани как да бъдат формулирани изключенията така, че да бъде запазена ефикасността на бъдещия акт. Искам накратко да се спра на някои други изменения, които създават проблеми от наша гледна точка. Въпросът за финансовите инструменти. Естествено, даваме си сметка за опасенията, които а, бяха а, поставени като проблем не само от парламента, но и в съвета за това, че финансовите инструменти имат меняща се стойност. Но а, има много финансови инструменти, които са всъщност еквивалент на парична наличност. И ще е много лесно те да бъдат заобиколени, ако не позволим в приложното поле на бъдещия акт да се включват никакви финансови инструменти. По-скоро нашата а, логика е да погледнем а, списъка и да го ограничим до инструменти, които са по-малко проблемни е, или евентуално инструменти, които не се характеризират с такава колебливост в цената. Е, това според нас е по-приемлив подход, отколкото изцяло да изключим финансовите инструменти от приложеното поле. Що се отнася до изключването на е, завещанията, на следственоправната материя и режима на имуществените отношения между съпрузите, Имаме становище на основание оценката на въздействие, но сме наясно, че има и хипотези, в които има спорове, да кажем, между бивши съпрузи, когато наличието на тази възможност да се постанови заповед за запор би било много полезно. Затова предлагаме тук приложното поле да бъде гъвкаво приспособено. Що се отнася до наследяването имаме основен реклам за приложимото право, юрисдикцията и изпълнимостта. Така че е, специално е, по отношение на завещанията и въобще наследяването, смятаме, че има правно основание за включване в приложното поле актът не се ограничава само до търговско-правни хипотези. Е, включени са и задълженията за издръжка. И в този смисъл ние в нашата оценка на въздействието сме включили много е, задълбочени доводи и е, статистически данни за обосноваване на своята позиция. Нашият проект не се ограничава само до търговските спорове. Напротив, той ще има хоризонтален характер. Има един въпрос, който не бе засегнат все още в дискусията. Измененията за доказателствата. Аз не съм сигурна, че това изменение правилно го разбирам. Важното за комисията е да съществува възможност Заповед е, за запор да може е, да е, бъде издавана така да се каже, в писмено производство. Съдията да може да издаде заповедта само на основание писмени доказателства. Разбира се, ако такива има достатъчно, за да може той да издаде решение. И а, по правилата за информация забелязваме, че докладът изисква кредиторът винаги да дава рождената дата на длъжника. Смятаме, че това е прекалено, малко прекалено. В разговорите си с банките сме чули, че че почти винаги, в почти всички случаи е възможно длъжника да бъде установен със сигурност на основата на пълните му имена и пълния адрес. Не е необходимо да се дават други данни. Още повече в много случаи кредиторът пък няма да разполага с такава информация и много трудно ще се добере до нея. Така че тук е, е, бихме искали да замолим парламента да преосмисли изменението. Но е, този доклад и предложените изменения са добра основа за по-нататъчна дискусия и ние с удоволствие ще участваме в по-нататъчната работа. Благодаря на представителя на комисията. Преди още веднъж да дам думата на господин Балдасари. Искам да предложа следното. Госпожа Тайн запита дали ще бъде възможно срокът за измененията малко да бъде удължен. Мисля, че не бива да забравяме необходимостта от време за превод. Току-що погледнах, удължаването може да е до 5.30 на 18. извън това друго удължаване не сме в състояние да предложим. Значи до 18. Искате ли още веднъж думата, господин Балдасари? Благодаря. Не, 28 февруари, не 18. Да, грешка, 28. Още два дни мисля, че това е достатъчно. За да разполагате с повече време, като същевременно се вписваме в срока, който си определихме в началото. Искам да благодаря на господин Берлингуер, госпожа Тайн, господин Сперон и на всички изказали се. Част от въпроса дали споделяте идеята, която стои в основата на този доклад, е, е това, е, че е, трябва действително да си сътрудничим, да говорим за риска, за обезпечението, да видим как можем да нагодим позициите си. Е, също така трябва да предвидим е, известни средства за защита. Не може да се е, забрани всякакво движение по една сметка, само и само за да гарантирате едно задължение. Защото а, стремежът да се получи едно предимство за един кредитор да нанесе сериозна вреда на много повече лица. Мисля, че трябва сериозно да помислим за депозитните сметки, спестовните сметки. Защото в много случаи сега тяхното използване е толкова лесно, колкото използването на текущите сметки. И също трябва сериозно да помислим за текущите сметки на третите лица, които понякога се е, създават е, само за да се улесни извършването на търговска дейност. Това са все въпроси, които трябва да бъдат решени. Трябва да се помисли сериозно и по въпроса за общите сметки или съвместните сметки. Е, с повече от един титуляр и тогава трябва да се мисли за запориране само на онази част, която може да бъде отнесена към съответния длъжник. Да, наистина много части на доклада могат да бъдат предмет на по-задълбочено обмислене. Съгласен съм с комисията. че е, е възможно да се провежда в много случаи производство, в което не е необходимо изслушване и на двете страни, производство, което е задочно по отношение на длъжника. И е, съвсем ограничени ще бъдат случаите, в които ще се налага изслушването на длъжника. По въпроса за финансовите инструменти, ако можем да дефинираме по-прецизно, да установим онези финансови инструменти, които не са така лесно податливи на борсови флуктуации, е, това би било полезно. Е, по въпроса е, за е, наследственоправните и семейноправните имуществени отношения, не сме се спирали на тях, защото при наследяването повече или по-малко автоматично се стига до замразяване. И при имуществените е, отношения между съпрузи също почти автоматично се замразява частта принадлежаща на другия съпруг. Е, всеки се стреми да гарантира упражняването на собствените си права. Например, ако има един имот, който трябва да бъде поделен между неколци на наследници, В някои случаи е, няма нищо е, изключително или извънредно в такива производства. Е, просто съответните мерки се предприемат е, автоматично. Но смятам, че това е проблем, който можем да преодолеем. За доказателствата, е, съгласен съм, трябва да бъдем максимално строги е, при събирането на доказателства. Е, разбирам защо комисията изпитва неудовлетворение в това отношение. Когато обаче един съдя трябва да издаде заповед за запориране на сметка, той трябва да а, има достатъчно основания да приеме, че има причини да се предприеме това действие. Тоест, доказателствата, които са му предложени, трябва да са изключително солидни. Да, място за усъвършенстване има. Искам да благодаря на всички ви за изказванията. Ще бъда изключително доволен, ако получа вашите идеи във формата на изменения от сега до 28 и след това ще се опитаме е, да направим текста максимално хармоничен, като го изчистим от вътрешните му противоречия. Благодаря. Благодаря и за корекцията. И измененията не са за минал период, а са за бъдещ период. Срокът е 28. Господин Сперони иска още веднъж думата. Господин Сперони, благодаря. Докладчикът даде разяснения и аз искам също да се изкажа по въпроса за наследяването. Вярно е, е това, което казвате, когато има конкуренция между интересите на наследниците, но можете да имате и друга хипотеза да се иска запор на сметката от лице, което изобщо не е наследник, нито е потенциален наследник, ако нали, е възможно да се открие наследство в бъдеще. Е, наследствените дела могат да се точат е, с години и не може да се запорира една сметка за толкова време. Не винаги е задължително а, е, искането за запориране на сметката да изхожда от наследник, който се стреми да гарантира своя дял от наследствената маса. Напълно възможно е това искане да постъпи от трето лице външно на наследствено-правните отношения. Мисля, че е уместно да се предвиди гаранция за кредитора срещу длъжника в отношенията му с длъжника, проистичащи от търговска сделка. Най-вероятно, именно в тези хипотези ще се използва актът. Не сме смятали, че проблематиката на наследяването и на издръжката е, се вписват в е, този тип акти. За това не сме ги включили. Как може да използва едно трето лице този акт. Както казвате вие, да няма спор между наследниците, а трето лице да поиска запора при открито наследство. Националните законодателства в това отношение много се различават. Не зная дали във всички страни в Европа съществува фигурата на изпълнител на завещанието. Изпълнителят на завещанието отговаря за извършване на всички действия, които проистичат от това завещание и следователно може един кредитор да поиска запорна сметка. Но това няма да е въпрос, който да не търпи отлагане. Във всеки случай, една от причините това е една от причините, поради които не включихме наследяването в приложното поле на този акт. Господин Сперони, мисля, че засегнахте ключов въпрос Искам сега да е, сложа край на дискусията. И понеже проблемът е много спорен, виждам, че госпожа Тайна иска да се изкаже. Ще й дам думата, но след това наистина приключваме и преминаваме към следващата точка. Случаят, който бе описан от господин Сперони, е, остана неразбираем за мен. Трета страна и поставя иск е, е, но в какви случаи и как точно ще осигурим тази е, предварителна обезпечителна мярка? Започват спорове и те могат да продължат 10 години. И в крайна сметка, кой точно е поставил и е внесъл иска в рамките на една обща сметка след дълги спорове, да кажем, които се проточват в продължение на години, е, се е, изяснява кой точно всъщност е, е длъжникът, който е, е поставил и искането за запор, който е внесъл иска. И става ясно, че той е всъщност един от наследниците Настръхват ми косите, е, откровенно казано, като си представя е, каква бъркотия ще настъпи на практика в случаите, в които е, ще позволим и на наследниците да внасят подобни искове. В никакъв случай не би трябвало да включваме тази категория. Добре. При всички положения ние продължаваме да следим темата и да работим по нея. Благодаря, приключваме с обсъждането и а сега преминаваме към следващата точка от дневния ред и аз ще ви предложа следното. Господин Балтасаре ме помоли Точка 19. Достъп на стоки и услуги от трети държави да бъде разгледана по-рано. Трябва обаче да попитам госпожа Гало, която съгласно програмата за днес трябваше сега да докладва по нейната тема. Ще предложа така. Ще изтеглим наистина точка 19. По-напред ще я разгледаме сега но ще ви помоля все пак, е, колкото е възможно по-кратки да бъдете в е, вашите изказвания по темата, така че да можем след това сравнително на време да преминем към е, темата защита на данни. И така, сега ще е, помоля господин Балдасаре да ни информира. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще се опитам да бъда максимално кратък. А, ние ще имаме възможност по-нататък отново да обсъдим вече доклада на 24 и 25 април. Винаги Европейският съюз е бил доста отворен за стоки и услуги от трети държави. Но, за съжаление, нещата не са балансирани, защото другите държави в Европа е, и извън Европа е, не предоставят същите възможности за достъп на съюзни стоки и услуги. Ние трябва да подготвим е, нашите предложения в доклад Смятам, че този доклад би трябвало да окоръжи останалите и да ги призове да отворят също своите пазари за стоки и услуги. Става дума за пазарите на обществени поръчки на трети държави. Сумите не са малки, около 5 милиона евро, които не са предмет на международни договори, А това наистина е един доста драстичен пример за неравнопоставеност и дискриминация на предприятията от държавите членки на Европейския съюз. Комисията предлага различни варианти. Единият вариант е да се ограничи достъпа на трети държави до нашите пазари в Европейския съюз, ако те не възприемат един реципрочен подход. При всички положения ние би трябвало да гарантираме конкуренцията на вътрешния пазар и за нашите предприятия. След като от предприятия от държавите е, извън Европейския съюз е, имат възможност да участват е, равноправно на пазара на обществените поръчки, и също време, но предлагат оферти поради по-ефтината работна ръка, които са по-изгодни и които печелят. Това естествено бърка в джоба на нашите предприятия и им пречи да бъдат конкурентно способни трябва да имаме предвид естествено и споразуменията е, за търговия с е, други държави, но има и държави, в които просто е, темата не е засегната и не са предвидени никакви съответни мерки от страна на третата държава. Това е в общи линии. От мен има ли колеги, които желаят да вземат думата? Очевидно, след като аз помолих за кратко разглеждане на темата. Всички се въздържат и така приключваме с обсъждането на точка 19 от дневния ред. И продължаваме с а, темата защита на данни. Много актуална, много важна тема. Разгорещени са обикновено дискусиите. Госпожо Гало, имате думата. всеки път, когато обсъждаме този въпрос, времето за изказване е намалено и, и само се така разбунват духовете. Днес обсъждаме 451 изменения внесени и преди около, как преди около два месеца аз представих моя доклад. А, а, днес ще обсъдим внесените изменения. Ще кажа накратко по кои пунктове бяха а, внесени изменения. Първо, дефиницията на лицата – когато това е член четвърти преди всичко, там са внесени изменения по първия абзац, който, където се дефинира а, лицата, за които става дума. Многобройни изменения а, бяха внесени за внасяне на анонимни данни и псевдоними. И както казах, по време на първият ни разговор смятам, че за правото на защитата на личните данни е основно право и за това съм за една широка дефиниция на лицата, които трябва да бъдат защитени и затова подкрепям внасянето на тази дефиниция. Докладчика на комисията Либе мисли същото. Също по член 4, 13 абзац, това е въпрос, по който има най-много дебати, където става установяването на това, кой е отговорен за обработката на данните и кой ще бъде подизпълнител. Става тук да се установи кой, е, кой е компетентният орган, дефиниран в 51 член. И надявам се, че ще намерим тук компромисно изменение. Сега, колкото а, до а, ръководител, кой ще бъде водещ в този процес, става дума този а, член 51 няма за цел а, да променя надзорният орган, защото, както е известно, обикновено гражданите се обръщат до органите в своята страна. И затова е необходимо истинско сътрудничество между различните компетентни органи. А, като разбира се, запазиме понятието за водещ орган. Сега по член 7. Съгласие. Това съгласие трябва да бъде експлицитно, изрично. И 80-то е, изменение, внесено от групата на зелените, е, Франсуас Кастекс и други, е, това изменение защитава и ползвателите от доминантната позиция на някои социални мрежи. Сега чести 6.1f. Предлага се с право от за Закастекс от зелените да се заличи точка F от 6 член. За да оправдая моята позиция, трябва да кажа, че легитимните интереси на онзи, който отговаря за обработката, съществува, съществува още от директивата от 1995 година. Тоест вече има наступано достатъчно 20 години практика, 20 години съдебна практика, която ни дава възможност да определим по балансиран начин това понятие. И за това по тази а, точка съм против това, което се предлага, защото а, това ще бъде във вреда на редица економически, стопански отрасли. Готова съм обаче да помислим за формулиране, което ще внесе уточнения. И 143-то изменение на Лидия Каренгер е именно в тази насока. Сега профилирането, 20 член. Е, това е въпрос, е, който беше обсъждан много. 98 и други изменения се отнасят до това профилиране и това е един много деликатен въпрос в полза съм на дефиниране на понятието, но поддържам 112-то изменение, внесено от зелените. Господа Блимер и Кастекс. А, а това профилиране дава възможност а, на гражданите да се ползват от услуги, които а, отговарят на техните нужди и центъра на техните интереси. Не по-малко важно е профилирането е единственият начин за осигуряване на е, гарантиране на сигурност. И трябва да кажа, примерно, когато се е, спира една банкова сметка, която е била е, узурпирана, именно за това става дума. Тоест, не може да имаме радикална позиция по този въпрос, трябва не трябва да забравяме, че разбира се, профилирането може да носи рискове за гражданите и затова явно трябва да се, ясно трябва да се посочи при кои, какви условия а, предприятията може да го използват. А, о, разбира се, в случай, когато става дума за сигурността на гражданите, преди всичко на банковата сигурност профилирането в никакъв случай не трябва да води до дискриминация между различните категории граждани и, и затова подкрепям изменение 232, внесено от зелените, от госпожа Регнер и Кастекс. Какъв е проблема? значи това е нотифицирането а, а, от а, съответните органи. И тук 283 или 294 изменение третират сроковете, с които он, който отговаря за обработка на данните, трябва да съобщи на надзорният орган че за нарушение по отношение на личните данни. Значи, този срок трябва да вземе предвид времето, когато съответният орган е а, установил нарушението. Тук едва ли трябва да има твърди срокове, просто трябва да се каже, че без забавене трябва надзорният орган да бъде уведомен. Мисля, че ще намерим компромис по този въпрос за сроковете. А сега, а сега въпросът за административните санкции. А става дума за установяване а, на тавана на глобите и какъв процент от а, оборота, от годишният, а, какъв процент от годишният оборот а, трябва да бъдат тези санкции и да се става дума за а, заличаване на четвърти до шести член от този 79-ти член при определене на глобите. Наред с това, този абзац не взима предвид 8 член, трети абзац на хартата, Европейската харта за правата. Мисля, че е, Този член на е, е, регламента може да гарантира една балансирана политика по отношение на административните санкции. Тоест, може да, и тогава в случай може да заличиме въпросните членове от 4 до 6. Друга възможност, това е да запазим а, прескриптивната, а, преписателната, прескриптивното номериране. А, групата на социалистите не е внесла изменения по този въпрос. Сега, колкото до защитата на данните на служителите. Тук са внесени редица изменения, за, защото тези данни се обработват от работодателите. Е, подкрепям 160-то изменение, което е много разумно по отношение на девети член, първия абзац. Тук трябва да се запазят гаранции, за да се избегне съставянето на списъци на работниците или служителите, които са участвали в профсъюзна дейност. Комисията по юридическите въпроси не само е компетентна, беше сезирана и Комисията по заетостта, трябва да се изясни обаче тук, е, е, да се издат е, правомощията на двете комисии. Ще се приключа с един въпрос, който не занимава много. Това е свободата за, на изявите и на достъпа до документи. Това са членове 80 и 80А нов. 403. 433-434 изменения са това, където става дума за тях за достъп до документите. Защитата на личните данни в никакъв случай не трябва да уврежда, да накърнява тези права. И сега очаквам да чуя вашето мнение по всички повдигнати от мен въпроси, пък и по тези, които не съм споменала, тъй като не искам да говоря прекалено дълго. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожо Гало. Преди да дам думата на госпожа Лихтенбергер, ще поясня нещо. Може би не съм чула добре, но госпожа Кастекси е, и аз сме е, така, обедени социал-демократи. Естествено, е, работим много добре и с зелените, но исках да подчертая, че принадлежи към социал-демократите. Когато съобщавахте измененията, доста често, поне при превода, се споменаваше, че измененията са на зелените, се съобщаваха нашите имена на госпожа Кастекс и на госпожа Рейгнер. Госпожа Лихтенбергер, аз а, обаче разбирах нещо друго, че става дума за изменения на зелените и на двете колежки Евелин Рейгнер и госпожа Кастекс. Както и да е. По същество, това е един изключително важен дебат. Е, Много ключови са тези разисквания. И нека да ви напомня за е, основната идея на комисията, а именно да се засили идеята за защита на данните и не само идеята, но и е, законодателството е, в тази сфера. Така че в никакъв случай не бива да отстъпваме от тази основна цел. Една голяма част от населението всъщност очаква точно това да се е, засили защитата на данните, тъй като има доста голяма доза недоверие по отношение на всичко, което се случва с е, събраните и съхранени данни най-важният е, момент, според мен, е, е въпросът за съгласието, е, експлицитното съгласие, кога точно се стига именно до този момент. Ето това, според мен, е изключително важен момент. Това, че са изписани 12 страници е, с дребни буквички. Е, няма нужда да ви казвам, че е, никой няма да може да ги е, прочете, а камо ли да ги разбере. Работила съм и с е, ученици по такива текстове и знам, че и на по-ранна, и на по-късна възраст човек трудно се справя с подобни текстове. Нека да добавя няколко кратки коментара. Член четвърти, евентуално компромис. Да, добре, по всяко време можем да се срещнем и да обсъдим текста, така че да се споразумеем за обща формулировка. Съгласна съм, че органите в държавите членки не могат да бъдат само почтенски кутии. Ние сме се постарали да гарантираме и взаимодействието между органите, сътрудничеството, включително и с международен, в международен мащаб, с економически издружения, съюзи и организации, така че трансграничният, международният характер е нещо, което в никакъв случай не сме забравили и не го пренебрегваме. Знаем, че именно сътрудничеството между националните органи и общия европейски орган е нещо изключително важно. Когато говоря за почтенски кутии, в случая нямам предвид фирмите от типа на почтенските кутии. Естествено, всички разбирате много добре каква е разликата но и от гледна точка на граничните е, компетентни органи е, нещата трябва да бъдат много добре премислени. Всеки знае за какво става дума. Има много изчерпателна съдебна практика е, по някои от е, е случаите които са предмет е, на разглеждане на това предложение, е, данните могат да се използват само за предварително обявената е, цел, с която са събрани. Това е естествено един много хлъзгав терен. Когато говорим за легитимен, за законен интерес, естествено знаем, че в този случай е, трябва много прецизно да дефинираме понятието, а именно в е, по отношение на е, граничните проверки и необходимостта от данни за граничните органи, за, трябва да знаем, че ще имаме затруднения. Тъй, че когато става дума вече за данни е, и съхраняване и събиране на данни от е, е, определени компетентни органи, ведомства и така нататък, тогава вече легитимният интерес се дефинира по друг начин. Така че смятам, че трябва много внимателно да подходим и към използването на това понятие легитимни интереси можем е, именно с едно непрецизно понятие, е, което е, задължително изисква разграничение, да поставим под въпрос целият правен акт. По отношение на профилирането, мисля, че най-вече втората точка в съответния член е важна. Да кажем, профилирането е важно за определени предприятия. Естествено, че е, има значение дали е, изпращам данните заради детето в детска градина или заради е, възрастен човек в е, дом за е, възрастни хора, за стари хора. За мен лично това е много важно. Но когато изпращаш такива данни, обикновено целта е една определена. Въпросното лице да бъде прието в въпросното заведение. А включим ли легитимен интерес и тук, това означава на практика, че данните могат да се използват за много други различни цели. Така че профилирането е също една много и трябва да внимаваме каква е целта на въпросното профилиране и да преценим много точно дали в случай, че включим и тук легитимния интерес, тези данни няма, така да се каже, като пакет да бъдат предлагани или продавани и на други заинтересовани страни. Тъй, че това са основните теми от е, моя гледна точка и от гледна точка на е, моята политическа група. И много ще се радвам, ако е, успеем да се споразумем тук с останалите политически групи, поне две. Санкциите. Надявам се, че ще се съгласите с предложението осъществими, изпълними приложими санкции, защото ако включите е, някакви такси и санкции, които е, на практика не могат да се приложат е, и няма да имат никакъв практически ефект, просто няма никакъв смисъл, все едно, че няма санкции. Черни листове за членство в някакви партии, синдикати и така нататък, естествено трябва да отпаднат. Това не бива да се допуска в никакъв случай. И е, тъй като аз е, съм от държава, която има много неприятен лош опит с подобни е, черни списъци, е, настоявам за това. Най-вероятно е, колегите ни от новите държави членки могат да разкажат и още по-неприятни неща от тези, които аз съм преживяла. И така, много-много благодаря за е, доклада, който е, колежката Гало е подготвила и много се надявам, че ще продължим с едни конструктивни дискусии, така че да предложим един убедителен текст. Ще приключа с това. Ние, в крайна сметка, сега взимаме едно изключително важно решение за от гледна точка на гражданите и защитата на техните прави, е, права. Защото, що се отнася до виртуалния свят, е, там е, на всяка цена трябва да вземем съответните мерки, за да защитим е, правата на гражданите. Иначе просто няма да отговорим на изискванията на хартата. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря а, е, на Мария Гало за нейната работа и за обхватата на нейните предложения. Смятам, че сме наясно и сме съгласни по целите на упражнението. Трябва да гарантираме високо ниво на защита на данните на физическите лица. И затова не съм склонна към компромиси. Сега за това, което стана дума тук. От една страна става дума за законодателен пакет, имаме директива и регламент и с тези два инструмента трябва да постигнем баланс между това, което ще бъде от правомощията на Европейския съюз и пряко ще се транспонира, и това, което ще бъде правомощие на съответните общества. Става дума за дейност, която е и в Европейския съюз, пък и извън него. Защото знаеме кои са онези, които обработват данните. Немалко от тях са гигантски, американски гиганти. И затова е необходима защита на данните на европейските граждани по отношение на предприятия, които са понякога малко хищнически а, когато боравят с богатство, което се оценява на милиарди долари, а именно личните данни на гражданите. Трябва да се из, из, избягва а, да се при транспонирането да се а, а, подбира кое да се транспонира, кое не. когато става думата за обслужване на едно гише, например, необходимо е а, възможността за обжалване от страна на потребителите да бъде лесно, лесно да могат да възразяват и да обжалват а, и а, националните органи да бъдат, така да се каже, първата инстанция, към която те да се обръщат. искрен си режима на санкциите. От една страна дефинициите, от друга страна санкциите и задълженията да бъдат в голяма степен а, уеднаквени, хармонизирани в максимална степен и то в регламента. Сега по отношение на дефинициите. Определението на, примерно, легитимният интерес за действие и разрешенията, което ще се дава за обработването на личните данни. Има три органа, които могат да дефинират легитимният интерес. Законът, законодателят, който може да каже съществува ли или не легитимен интерес за обработка на данните и самото лице – и затова въпросът за съгласието на съответния субект е особено важно, важен. Всичко това е свързано и с въпроса за профилирането. Трябва да разграничаваме обектът, който разполага с личните данни, орган, който разполага с личните данни за обекта и онези, които искат да оперират с тях. Примерно банката. Моите разходи, моите лични данни поверявам на банката. Знам, че те ще използват тези данни във връзка с функционирането на моята сметка. Това е, което очаквам. Но наред с това, мога да поискам от банката, и това е, трябва да бъде изрично искане, да ми предложат услуга, мога да им кажа, профилирайте моят а, а, начин а, а, на обичайни разплащания и ме уведомявайте, ако има някакви необичайни а, финансови операции с моята сметка но това трябва изрично да го поискам. Ако, например, примерно може да проследим, проследим съответните сайтове за изплащане, моите разходи, ако някой трябва, примерно, да оценява моята покупателна способност, това е по-друг проблем. Um, Euh, je m'excuse, je viens de perdre le, mon idée. <laughs> Oui. Euh... Забравих си мисълта, казва а, изкажущата се. Ще продължи по-над по-късно. Госпожа Тайн, моля. Ja, ich möchte der Berichterstatterin auch danken. Äh, Благодаря на ясна докладчика. Uh, Съгласна съм с доклада. Имам един въпрос към докладчика. Вие се ограничихте до измененията, които са внесени е, и едно от тези изменения се отнасяше до европейските органи, които би, би трябвало да бъдат включени аз е, лично се занимавам с е, административно-процесуално право и е, има действително много-много случаи, в които трябва да работим с голям набор от данни. Не разбирам защо точно европейските органи трябва да са изключени от списъка на оправомощените органи. Струва ми се, че на първо място така предложението е насочено към Google, Facebook и други и да им се понатрие малко носа. Но има и много други всъщност. Така че, а пък от друга страна е възможно да има и граждани, ползващи тези портали и които да се почувстват по някакъв начин ограничени и ощетени. Говорим в момента за защита на заетостта. Това е записано в регламента. Но като че ли не е достатъчно регламентиран този е, въпрос. Какво ще се случи, да кажем, в случаите, в които е, един работещ човек не желае е, във връзка с е, неговото пенсионно, здравно осигуряване и така нататък, да предостави всички данни. А, ако аз като работодател изпратя тези данни, е, защото съм задължена да осигурявам лицето, без съгласието на субекта на данните, е, ще имам неприятности съгласно формулировката, която в момента виждам. И струва ми се, че в момента нещата не са много изяснени, именно от гледна точка на правоотношенията работодател е, е, човек на наемния труд. Така че в това отношение би трябвало да се предприемат някои е, действия, може би за уточняване на нещата или да ми ги изясните, ако аз просто не ги разбирам добре. И от гледна точка на практиката е, да кажем, си мисля, е, имам е, в къщи някакво семейно тържество, рожден ден или нещо подобно, отивам до една сладкарница, в която работят много хора и бих могла, да кажем, да поръчам нещо, което желая да поднеса на гостите си но поръчката върви с подаването на определени данни. Име, телефон, номер, адрес и така нататък. Добре. Става дума за една берлинска верига от сладкарници и хлебарници, които изпълняват подобни поръчки, но има също и подобни вериги от месарници. И след това ти доставят поръчената стока у дома или на съответния адрес. Предприятието е задължено, съгласно член 14, да ме информира за всички възможности, да, се, да отегля данните си, да оспорвам, да кажем, евентуално съхранение на данните, какви са правата ми, какви са възможностите за обжалване и така нататък. Сега искам да попитам на практика как ще протичат нещата. А, така както чета текст, той се отнася до закупуването на всяка стока на практика и услуга. И това ще осложни невероятно много нещата. Ако всеки път трябва да взимаш някакво изрично писмено съгласие от е, субекта на данните и да го информираш е, много подробно за всичките му права, е, на практика ще ощетим хора, които и предприятия, които не заслужават това. Господин Фос, Ще започна с това, че текста, който предлага госпожа Гало, е много уравновесен и е, така, балансиран по отношение на е, правата на гражданите, но и правата на е, всички останали. Какви са интересите на е, гражданите на лицата за защита на личните им данни. Ако прекалим с нещата, естествено това няма да бъде е, от интерес за гражданите, защото всички стоки, всички услуги е, ще поскъпнат. А гражданина няма да ни е благодарен. Той обаче е, иска гражданинът хем да има защита на личните данни, хем да получава на а, до, така, приемлива цена стоки и услуги, включително и чрез интернет. Интернет вече е сложното пространство. Ако тук направим разграничение, на практика ще накараме една голяма част от предлагащите стоки и услуги и купуващите ги чрез интернет да напуснат това пространство. Тъй, че в това отношение ми се струва, че трябва да помислим още веднъж. Според мен, говорейки за интересите на гражданите, трябва да си дадем сметка, че гражданинът е заинтересован не само да бъдат защитени неговите лични данни, но и да може безпроблемно и на достъпна за него цена да получава всичко това, което е получавал и до сега. С тази разлика, че нивото на защита на личните данни ще бъде много по-високо. Така че не би трябвало да е, едностранно да защитаваме интересите и правата. И това се отнася и до профилирането. Естествено, в никакъв случай не можем да си позволим сега да се откажем от една част от е, текстовете, свързани с профилирането, е, и после да се окаже, че е, гражданите са ощетени. Четиридесет евро месечно е горе-долу сумата която в момента е, гражданинът е, спестява, а след това ще трябва да изразходва, е, ако желае надежно и при всички положения много по-добре, по-качествено да бъдат защитени данните му. Но страхувам се, че в този случай просто ще е, изхвърлим от пазара и то най-вече е, в интернет е, да кажем, издателства или е, цитираните от колежката е, случаи. Е, предприятията, бизнесът е твърде комплексен, така че на когато говорим за профилиране, трябва да имаме предвид и това. Без така, изискването за изрично съгласие, би трябвало да си дадем сметка, че в такъв случай предприятията ще могат, да кажем, неограничено, ако изключим съгласието в някои случаи, в световен мащаб да правят предложения и да ползват данни. Това може би е малко прекалено и не точно това желаем в защита на гражданите и техните интереси. Но темата е наистина много сложна. А що се отнася до малките и средните предприятия, госпожо Тайн, вашата тревога, наистина трябва да сме много внимателни. Е, не бива да прекаляваме с стрикните изисквания. Струва ми се, че член 7, алинея 4, наистина крие в себе си огромни проблеми как точно да разграничим нещата. Така че е, в случаите на подобни взаимоотношения е, индивидът е, да може и да се откаже от предлаганата защита на данните, просто за да не се осложнява прекалено много ежедневието на гражданите. А това вече е, обаче по-друг случай, който вие също цитирахте, е, имам предвид предприятието и е, изпращането на данни на заетите в предприятието на е, осигурителни дружества или е, до осигурителния институт. Е, това попада в полето на е, член 6. Естествено, трябва да разграничим двата случая. Едното е отговорността на предприятието по отношение на заетите в него лица и другото е вече взаимоотношението на гражданина с, с, с да кажем, месара на гъла или с, с соткарницата и така нататък. И още веднъж напомням, че ние сме предвидили е, възможността за заличаване на данните, е, т.е. правото да бъдеш забравен. Естествено, че в този случай е, пак не можем да натоварим малките предприятия и средните предприятия с всички изисквания, които поставяме към други. Разбира се, ако след поръчката, да кажем, данните ви не бъдат заличени, т.е. след изпълнението на договора, тогава вече има едно неоправомощено е, съхраняване на данни. Защото в момента при тези поръчки, за които вие говорите, нали, сладкарница, месарница и така нататък, в момента на е, изпълнение на поръчката, на доставката на адреса, договора вече е изпълнен. Гражданинът е, да няма и клиентът, е, купувачът да няма абсолютно никаква възможност е, да ползва оферти и от е, е, други държави извън Европейския съюз. Там е, вече ми се струва, че малко попрекаляваме. При всички положения е, исках да подчертая това, че интересът на гражданина, на отделното лице, трябва да се разглежда в две посоки. От една страна услуги, стоки, които би трябвало да бъдат на достъпна цена, да не поскъпват. И там трябва да предвидим една минимална защита на данните. И всички останали случаи, в които пледирам за повече. Благодаря, господин Фас. Аз а, самата също съм се записала като изказваща се. Ще бъда съвсем кратка, тъй като ни предстои още много работа, съгласно дневния ред. И така, в лично качество ще ви кажа по тази тема. Е, че за съжаление и този път установявам, че за една толкова важна тема имаме много малко време за дискусия, а би трябвало да е е, тъкмо обратното. Е, измененията, които спомена докладчика, е, внесени от мен и от моя колежка, се отнасят отново до клиентите, до заетите, работещите в дадено предприятие и естествено ние трябва да даваме възможност и за защита на данните и за достъп до данните. Когато органът, е, отговарящ за защита на данните, сам е, има е, затруднения да получи съответните данни, тогава очевидно говорим за тотална бюрократизация. Не, не става дума за това. И точно по тази причина има голям брой внесени изменения. И още нещо във връзка с казаното от господин Фос. Аз съм абсолютно убедена, че ние каквото и да правим, няма да можем да убием интернет. Независимо от нашето желание да засилим защитата на данните и да обхванем естествено и интернет пространството, гражданите с всички сили ще го използват и ще се съпротивляват на опитите за ограничение. Госпожа Гало, ще бъда съвсем лаконична. Има и други досиета, които представляват същата степен на интерес. Сега ще организирам със секретарията среща на докладчиците в сянка, за да обсъдим въпросите. Всеки път, когато стигнем до тях, те са въпроси смятани за важни за всички граждани, за всички економически отрасли и всеки път времето а, ни е ограничено. Нямам още потвърждение, но би трябвало тази среща да се проведе на 6 марта. И там, разбира се, ще обсъждаме с докладчиците в сянка и всички ще могат да се изкажат пространно. Съвсем накратко ще припомня на госпожа Лихтенбергер, че е, член 6 е, алинея 1 буква е в латинско не е а, е, изключение. Това е правното основание на законосъобразността. Следователно не става дума за изключение, подчертавам. Както каза Франсуаз Кастекс, профилирането предполага е, да бъдат определени за него предели, някакъв лимит да се сложи. Същевременно, както припомни колегата Фос, трябва да знаем, че ако искаме в интернет да продължат да се предлагат а, безплатни услуги, обратната страна на тази монета са личните данни и рекламата. Не можем да се скрием едновременно да искаме безплатни услуги а, и да се правим, че не знаем, че те се финансират от реклама. Това не е възможно. Затова тук трябва да се търси равновесие, което преди всичко е насочено към защита на гражданите. Тук съм вече напълно съгласна. По въпроса на Александра за органите на Европейския съюз, може да се помисли по него, но те вече е, се ползват от особен режим. Е, разбира се, е, трябва да се помисли. Това е моят отговор на нейния въпрос. Втората ми цел, цел на която държа много, е Всъщност аз не казах първата, тя е да защитим гражданите. Това е първата обща цел, но втората, която споделям с мнозина от вас, да а, спасим малките и средните предприятия и да не ги умотаваме в сложности, които да доведат до липса на конкурентоспособност. Те така или иначе много се борят а, за тази конкурентоспособност, а, като подкрепим прекомерно много гигантите, опериращи в интернет. И тук а, а, вземам повод от казаното а, от Франсуаз Кастекс за споровете с Google. Гледам какво е поведението на Google през последните три години, е, откакто ние би трябвало да предприемем мерки за противопоставяне на тези гиганти в интернет, които днес са американски, утре ще бъдат китайски. Това е в името на нашите малки и средни предприятия и в името на развитието на нашата електронна търговия, от което се нуждаем. Защото вие, както казахте, госпожо председател, интернет не се предвижда да изчезне утре. За това трябва да бъдем въоръжени и конкурентоспособни. Благодаря, госпожо Гано. А сега преминаваме направо към темата на господин Фос. И той ще говори за директивата, която е свързана пак с същата тема, но вече е, за други цели. А, отново се спирам на а, убиването на интернет пространството. естествено, че не желаем да го убиваме. Но когато говорим за защита на данните в интернет, е, трябва да си дадем сметка, че в много случаи в момента само срещу заплащане това е възможно, а много от хората няма да могат да си го позволят. И е, при всички положения и тези, които си го позволяват, да е, не винаги е, харесват е, то, именно това. Така че е, би трябвало естествено да разграничим нещата между интернет и предприятия от една страна и физически лица от друга страна. Трябва да внимаваме да не се получи така, че всъщност да сме регламентирали нещо, което не сме желали. Защото стигнали се до крайности, очевидно всички ние ще бъдем недоволни. Така че мога само да пледирам за един много внимателен подход. И така, що се отнася до другата тема, ще бъда кратък, поне ще се опитам. Още миналият път ви обясних как точно работих по становището с измененията, които съм предложил целя следното. Включване на минимални стандарти в, директивата, а не е, така, прекалено много е, регламентиране. Във всеки случай трябва да гарантираме е, е, по един подреден и е, отправна гледна точка безспорен начин обмена на данните между е, органите за наказателно преследване в, е, и правораздаване в е, Европейския съюз. И може би ще си помогнем по този начин и по отношение на други сфери. Госпожа Тейлър в момента не е тук, но много искам да й благодаря за изменение 130, което подкрепям и което предлага една много добра изходна основа включително изменение 131, което обхваща данните на хартиен носител. Това струва ми се специално за прокуратурите е, е просто невъзможно. Едва ли е възможно. Като помислите различната прокуратура и движението на преписките между полицейски органи и прокуратура. Е, госпожа Кастекс и госпожа Лихтенбергер е, предлагат изменения по отношение на дефиницията на понятието данни. Ние обсъждаме в регламента е, много интенсивно е именно това. Вие предлагате Singling Out, което според мен вече предполага създаването на други граници. Би било добре да се ориентираме към дефинициите, включени в регламента. Много изменения от различни политически групи са внесени във връзка с член четвърти. Това е нещо хубаво, според мен, защото там става дума именно за принципите на обработване на данните. И по този начин ние, чрез измененията, всъщност адаптираме текста към съответните текстове в регламента. Е, абсолютно правилно е, е това, което са направили колегите, защото трябва да осигурим връзка между регламента и директивата. Отново изменение на госпожа Лихтенбергер във връзка с формулировката целесообразно или по предназначение изменение 142. Да, тук всъщност се преследва същата цел, която и аз смятам за разумна и госпожа Кастекс също. Така че тези изменения според мен ще бъдат включени, няма проблем. Малко повече проблеми виждам обаче в предложението да се е, заличи изобщо текста информационно право или право на информиране. Защо? Според мен трябваше да бъде заличено правото на информация, а също и по отношение на член 5 и 6 задължението на държавите по отношение на определени категории данни. Струва ми се, че колегите, които са внесли тези изменения, ще се съгласят с мен да се съберем и отново да помислим и да поговорим за това какво всъщност искаме да постигнем след като има толкова много процеси и процедури в е, администрацията, Мисля, че действително е, задължението за информиране би трябвало да се отнася само до случаите, в които е, съответното лице, субекта на данните, желая да бъде информирано. Значи при изрично съгласие, инак нещата много ще се осложнят. В някои случаи обаче е, е възможно и изключение и тогава е, е разумно вече да се включи едно такова изискване, в, за, което да се отнася до всички по подразбиране. В следващите си изменения е, колегите Лихтенбергер, е, Евелин Регнер и други е, всъщност се опитват да уеднакват отново двата регламента и посочват формулировките от регламента. Освен това, трябва да ви кажа, че в директивата всъщност се търси решение, което да бъде приложимо именно от гледна точка на наказателното преследване и правораздаването и спецификата на органите в тези области. Не бива да забравяме, че става дума именно за това. При всички положения предстоят още разговори с всички, които са внесли изменения и с докладчиците в сянка, естествено, да се надяваме, че ще ги изясним. Госпожа Кастекс желая да вземе думата и госпожа Лихтенбергер. Аз още веднъж с съжаление ще ви напомня, че за съжаление нямаме достатъчно време, за да проведем обстойна дискусия по тази изключително важна тема. Но ще имаме възможност, надявам се, да разговаряме отново по темата. А освен това, в дневния ред е включено и представенето на едно изследване, което също се отнася до изключително важна тема. И така, колкото и да ми е неприятно, колеги, ще ви помоля просто в телеграфен стил да съобщите о тези моменти, които за вас наистина са важни. Госпожа Кастекс. Благодаря. Обещавам, че ще се изкажа много бързо. Благодаря на господин Фос е, за е, това, е, което той спомена като общи съображения помежду ни. Напълно съм на ваше разположение за да търсим заедно с вас компромис. Нашето отношение към този акт, мисля, няма да бъде предмет на съгласие помежду ни обаче, защото ние сме а, диаметрално противопоставени. Аз съм а, за максимална хармонизация, вие сте за минимална хармонизация. Мисля, че информацията за обработката на лични данни е от основно значение и трябва да бъде максимално изчерпателна. Защото Дезинформацията особено притеснява сърфиращите в интернет в момента и за това тази изрична информация и изричното съгласие, което проистича от нея, не могат да бъдат спестени. Вашите бележки, що се отнася до а, административните трудности, които ще бъдат създадени за малките и средните предприятия, бих казала, че това, за което говорим тук, не се изчерпва с картата за лоялен клиент, която ви издава местния хлебар. Тази карта е съвсем изрична. Можете да я откажете. Когато се говори за економически интереси, за това трябва да мислим – но не изтъквайте доводи за малките и средните предприятия или за занаячиите, които ще бъдат е, обременени, защото не става дума за тях. Те не са нашата цел. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Ja, ich versuche jetzt auch nur sehr Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Ясно ми е, че нямаме време. Много се радвам, че ще се е, видим отново, за да се опитаме да се споразумеем, поне там, където действително има е, шанс да се споразумеем. Според мен принципът трябва да бъде съгласие и на двете страни. Откажем ли се от този принцип, е, ще имаме големи неприятности и ще се получи изкривяване и отклонение от първоначалната идея. Цялата тази история с Singling Out, за която и вие споменахте, наистина е много важно. Що се отнася до правото на информиране и така евентуалната бюрократична или административна тежест, която може да проистече от тук, сравнително лесно на практика може да се е, преодолее, защото е, когато ме информират за данните, които, да кажем, е, някакъв административен орган е получил от мен или от друг, аз с разход на много малко време и усилия мога да проверя дали тези данни са коректни или не. Защото това също е от моя пауза. Въпросната е, административна единица, която е получила данните от някой друг, не от мен, да бъде е, сигурна, че е получила коректни данни. Зная от познати, че в продължение на десетилетия неверни данни за е, определено лице са били съхранявани в продължение на десетилетия в различни е, административни органи, служби и така нататък. И след десетилетия ти се оказваш в е, една много сложна ситуация и не можеш да коригираш нещата. Много често просто административните органи разполагат с различни данни за едно и също лице и очевидно, понеже не са свързани системите, нещата не могат да се уеднаквят. По отношение на минималните стандарти, мисля, че трябва много подробно да обсъдим въпроса, защото става дума за важна част от уредбата минимални стандарти. Добре, обаче това означава препратки към други правни актове, а това вече ще затрудни много е, хората на практика. Естествено, че минималните стандарти са минимума, който трябва да постигнем, но би трябвало при всички положения да обхванем трансграничната област. И именно там, в обмена на данните, е, трансгранично, какво ли не се случва? Големи бъркоти се получават. Един, един полицейски орган в една държава член разполага с едни данни, да, другият с други данни. Той е, именно в случаите на трансгранична престъпност или разследвания има голямо разминаване е, в данните, а става дума за много чувствителни данни, които изискват е, точен анализ и ние трябва съвсем обстойно и спокойно да обсъдим какво на всяка цена е необходимо да се направи. Благодаря. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. И съвсем накратко, господин Фас. Ще бъда абсолютно кратък. Госпожа Кастинг спомена, че в случая няма, малките и средните предприятия нямат място. Да, но те бяха споменати в връзка с предишната точка. Госпожо Лихтенбергер, във връзка с 87-ми член и евентуалната правна несигурност при обмен на данни между националните компетентни органи, да, там аз поставям така, изискването за минимални стандарти, просто за да не навлизаме в други проблеми и да направим обмена е, невъзможен. Това бе моята идея, споменавайки минималните стандарти. Просто за да намалим, ако можем, проблемите в тази област. Благодаря. И така, темата продължава да е, бъде важна за нас. А сега преминаваме към едно изследване, което е, ние, е, правната комисия, е възложила на авторите на изследването, които сега ще ни го представят. И те ще се спрат именно на е, така, някои случаи, които са изключително важни от гледна точка на трансграничното сътрудничество. Много се надявам, че преводачите ще ни отпуснат 5 минути повече. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Имаме ли. Е, е, а, а, благодаря а, е, за поканата да ви запознаем с резултатите от това изследване по отношение на въпросите на гражданското състояние а, при трансгранични а, ситуации. Както знаете, това има много голямо значение, практическо значение, защото почти всички от нас сме в едно, така да каже, трансгранично положение. Първо, защото често живеем в чужбина, страна, която не е страната, от която произхождаме. От 2010 година се смята, че 12 милиона и 30 хиляди души в Европейския съюз живеят в страна, която не е тяхната страна. Но тази ситуация се появява не само когато живеем в чужбина, но също когато има някакво събитие с член на семейство. Примерно родител или роднина, който е починал в чужбина. Оценява се, че 5 на всеки 5000 служители пътуват, за да работят в чужбина всеки ден. или това може да се отнася примерно, когато хората пътуват за кратко с туристическа цел. 90 милиона през 2010 година са пътували до други страни членки. Тоест, тези състояния, трансгранични състояния, са всеки ден съществуват и гражданите имат нужда от документи за гражданското състояние, кръщални свидетелства, свидетелства за брак и така нататък, които са им необходими, а, примерно за да получат а, а, помощи за безработни, пък и за други. получаването на всеки от този документ се сблъскват с различни трудности гражданите по различието в законодателството. членки. И това е основата на, на проведенето от нас поручване по възложено ни от Европейският парламент. Сега да ви дам а, кратка представа. Ние първо правим преглед на международното европейско законодателство и съдебната практика, а също правим едно сравнит, сравнително изследване на а, съдебната практика в различните страни членки, някои от тях – установяваме някои практически пречки, през които се сблъсват гражданите във връзка с гражданското състояние, когато са в други страни. Опитахме се, и това ще ви представим и днес, опитахме се да а, формулираме препоръки за стъпки на Европейския съюз, които са в неговите правомощия. Какво установихме? първият проблем, с който се сблъскват гражданите, когато става дума за документи за гражданското състояние в чужди страни, това е първо да се установи къде се намират тези документи. Нека си представим, че като италиански гражданка аз трябва да получа а, а, свидетелството за раждане на баща ми, който е живял и починал в Германия. Но това свидетелство за раждане, не знам дали то се намира там, където той е роден, живял, където е умрял или където е било последното му местожителство. Всяка страна членка има свои правила за това къде се съхраняват подобни документи и това е доста объркващо за един чужденец. <coughs> Какво може да се направи? Европейския съюз трябва да насърчава страните членки, да уведомяват гражданите за какви критерии се използват по отношение на това къде се съхраняват тези документи. Европейския съюз може да стимулира страните членки да предоставят информация относно критериите, които се използват а, при а, това къде се съхраняват а, документите. Има и, и съответни сайтове а, за това. Също така страните членки трябва да създадат бюра за контакт, които да дават информация на гражданите и на чужденците за това къде се съхраняват тези документи. Това може също да се прави чрез веб-сайти или чрез съществуващите сайтове на национално равнище. Да си представим, че аз, примерно, съм намерила документите по гражданското състояние, от което се нуждая Следващата пречка ще бъде а, как да а, се а, получат тези документи в Европейския съюз. Примерно аз като италианска гражданка искам да се оженя с друг италиански граждани, тук в Белгия. Белгийските власти ще искат моето, а, моят так за раждане. А, за да го получа от Италия, единствения начин е да отида в Италия, да го взема от там от, от там, откъдето се съхранява, вероятно мястото, където съм родена, и да го представя на бългийските власти. Може това да стане по-лесно, предоставянето на документите, но не, те, тези по-лесни начини не се използват от всички и не навсякъде. Разбира се, това е едно нещо, което е доста скъпо и отнема много време, ако трябва да се върви по този път. И нашите препоръки е, имат за цел да се, е, да се намалят до минимум разходите и е, трудностите, с които се сблъскват гражданите, като все пак запазим една надежна и сигурна система за предотвратяване на измамите. Какво може да направи Европейския съюз? Той може да насърчава страните членки да се споразумеят помежду си и да използват електронна платформа за разменяне на документи страните членки може да се съгласят каква система е най-добре да бъде използвана, за да могат от една страна да намалят тежестите и трудностите за граждани, а същевременно да поддържат една сигурна и надежна система на свръзка. Има примери за подобни електронни платформи вече, нали, които се използват както в, в Европейската мрежа за гражданска а, регистрация, а също така и а, чрез по силата на конвенцията, прията от Международната комисия по гражданското състояние, международна организация, която се занимава с проблемите на гражданското състояние. А, да си представим, че вече сме установили къде са документите, е, и че те могат да се движат от страна в страна в Европейския съюз. Другия проблем е как тези документи да бъдат официално признати в друга страна членка. Да си представим, че аз трябва да представя примерно едно италиански акт за смърт, за да получа отпуска. В, повечето страни от Европейския съюз един документ, за да бъде признат, той трябва да бъде преведен и нотариално заверен от властите в властите от съответната страна членка. Е много пъти това трябва да се прави от заклет преводач. А това е и скъпо и отнема време и струва пари. А, колкото до системата на заверките, а, те могат да бъдат насърчени страните членки да намерят а, решение. Пър, първо премахване на системата на постилните заверки. А, по този въпрос има съгласие, че а, тези заверки в никакъв случай не предотвратяват измамите по гражданското състояние, но само струват пари и са допълнителна трудност. Най-простото било да се премахне тази система. Стъпки в, в, тази посока вече се правят чрез Конвенцията за Международната комисия по гражданското състояние. Конвенция, която е ратифицирана вече от 13 страни членки. Има и друга конвенция, която се прилага в 6 страни членки, а също и редица многостранни и двустранни конвенции, които много страни членки са подписали за премахване на тази система за заверки но няма все още решение за поголовното премахване на изискването за заверка. <clears throat> Може да се мисли и за заменяне на системата с не по-малко ефективна, може би дори по-ефектовна система на електронни заверки. А, вече има подобен проект на Хакската конвенция за частното международно право, която използва подобни апостили, която запазва всички предимства на сигурността, но намалява разходите и тежестите за гражданите. Ако всичко това не е възможно, най-малкото може да започне дискусия в целия Европейския съюз какви са най-добрите практики и как е, тази система може да се направи колкото може по-ефективна. Същевременно Европейския съюз е, трябва да е, намери технически решения за обсъждането на този въпрос, колкото става дума до превода на документите. Проблемът може да се решава чрез използването на стандартни а, многоезикови формуляри за някои от най-често използваните документи, като актове за раждане, свидетелства за брак и ак, смъртни актове, може да се използват подобни стандарти документи. Те се използват вече в някои страни членки и също така са прияти от Международната конвенция по гражданското състояние. Трябва да бъдат приканени страните членки да признаят тези многоязикови формуляри или да създадат собствени подобни формуляри. Това съвсем не значи, разбира се, че, че е, всички удостоверения ще, в Европейския съюз ще изглеждат еднакво, но страните членки трябва да имат е, задължение да признаят, примерно, едно е, свидетелство за раждане, от, издадено от друга страна членка, ако то отговаря на изискването на стандартният многоязиков а, формуляр. Да, да приключвате скоро, тъй като вече ще свършваме. определили значи, проблемите за официалното признаване на документ. След като сме а, решили проблемите с официалното признаване на документите, има и други проблеми, които се отнасят до съдържанието на документа и а, правните им последици. Например, ако френските власти не признават едно италианско свидетелство за раждане, защото то не съдържа необходимите данни, които се изискват от французите. Могат да се приканят страните членки да обменят, да обменят тази информация, когато тя липсва. И накрая има проблеми, които се отнасят до признаването на съдържанието на документа за гражданско състояние поради разлика в законодателството на страните членки. Примерно, гражданин, който е изключил брак в Холандия и затова се е преместил в Италия, иска бракът му да бъде признат, но това ще се, може да се сметне, че противоречи на действащата политика. Единствената препоръка, която може да се направи е да се хармонизират съответните текстове от частното международно право. С това ще приключа. Няма да се спирам на проблемите на лицата ГБТЮ. Благодаря ви. Е, Между време обаче трябва да помоля отново за още две-три минути е, преводачите. Е, бихте ли ни казали, съгласни ли сте или не? Дайте ни някакъв знак. Наистина, до 3-4 минути ще приключим. Защото ще изслушаме колегата и след това ще съобща само края на заседанията и следващото заседание. Благодаря, госпожо председател. Няколко съображения съвсем набързо. Не, ние сме в края на заседанието. Времето ни е изчерпано. Искам да ви помоля само с едно изречение да обобщите, защото заседанието наистина приключва. Sorry. Uh, just a couple... Няколко съображения. Тези проблеми не са нови, съществуват отдавна. Едно от основните неща, които излязоха от проучването, е свързано с липсата на единна визия за това къде да се търси решение. Вече много решения се е, прилагат, други се предлагат същевременно е, в ера, в която можете да наберете цветя в далечния или близкия изток и за един ден да ги доставите до магазин в Брюксел, гражданите седмици и месеци не могат да се доберат до признание на актовете за гражданското си състояние. Решението, което би изходило от един визия, ще даде възможност за водаческа роля на Европейския съюз, защото много са организациите, които търсят най-различни идеи. И е, никой от тези идеи не се подчинява на общо виждане. Мисля, че това е ключовият проблем. Много са предложенията, много са идеите, които съществуват от доста време. Комисията прави стъпки в различни посоки но има и много различни възможности Европейският парламент да поеме водаческата роля и да предложи решение в полза на гражданите. Благодаря ви, благодаря ви и за е, работата, която сте свършили е, по наша поръчка. Тя е много ценна за нас. Ние искахме да се видим е, с вас и да поговорим по тези теми. Естествено, те са на разположение в писмена форма. По отношение на точката субсидиарност, член 38а, сме получили от Чехия искане за разглеждане и така, информация за това, че е, колегите от Чешкия парламент не са съгласни с нас, е, именно поради принципа субсидиарност. Следващите заседания 18-19 март тук в Брюксел. И така, благодаря ви много за това, че бяхте кратки, за това, че бяхте е, много експедитивни в представянето на резултатите от вашето изследване. Е, казвам това на е, колегите, които представиха току-що изследването. На всички желая приятна седмица.